Председателят. Уважаеми колеги, предлагам да започнем следобедното заседание. Започваме с точка 10 от дневния ред. Представяне от Европейската комисия на делегирани актове от областта на здравеопазването на животните. Сред нас ли са представителите на комисията? Моля, заповядайте. Und wird repräsentiert durch Herrn van Goethem. Представянето ще направи господин Ван Гютем. Okay, so I give immediately the floor. Давам ви думата. Благодаря ви, господин председател. Ще направя представяне по пакет от 4 делегирани акта, представен на парламента и на съвета. Но нека първо ви запозная с процеса. Този процес започна преди доста време. приключи цялостната оценка на системата на Европейския съюз за здравеопазване на животните. Този процес приключи през 2006. Бе разработена стратегия под надслова «Превенцията е по-добра от лечението». Бяха направени две оценки на въздействието, бяха проведени редица допитвания. Законодателството на Съюза за здравеопазването на животните се състои от множество директиви и регламенти, чието приемане започна още в началото на 60-те години при учредяването на ОСП – това законодателство е приложимо към търговията с животински продукти, ликвидирането на болести, като африканската чума по свинете, вноса на животински продукти и други. Бяха приети общо 60 основни акта, към този момент и около 1000 акта за изпълнение. Това бе към момента нормативната уредба на Съюза за здравеопазването на животните. Бе необходимо всички тези актове да бъдат рационализирани, да им бъде направена оценка. Повечето от тях бяха приети при създаването на вътрешния пазар към 1992 година. Следваше повечето от тях да бъдат слети в един законодателен акт. Към момента това е актът за здравеопазването на животните. Този законодателен текст се отнася до преносимите болести по животните, които оказват въздействие върху производителите и здравето. Става дума за животински продукти, като говеждо месо, свинско, мляко, т.е. всички производни животински продукти, чрез които може да се пренесат болести, Законодателният акт обхваща и водните животни, като рибите, например, както и други животни, като влечугите. Отделните норми за здравеопазването на животните са уредени в различни глави, като превенция на болестите, надзор, контрол и ликвидиране, движения в рамките на Европейския съюз. Действат определени норми за движението на животински продукти от един европейски регион към друг – както и норми за вноса на животни към Европейския съюз, като например продукти от говеждо или свинско месо. Ще се върна на тези норми по-нататък. В акта са закрепени и извънредни мерки за кризи. Актът за здравеопазването на животните не се отнася до хуманното отношение към животните, не урежда и финансирането на ликвидирането, не се отнася до фуражите и медикаментозните фуражи, нито до ветеринарните лекарства, не урежда и официалните проверки. Тези области са уредени в други законодателни текстове. Искам да упомена още три законодателни акта, като този за въздействието върху здравеопазването на животните и въздействието върху общественото здраве. В този акт са уредени страничните животински продукти, тези, които възникват в кланиците. Понякога те се използват за фуражи, понякога и за други продукти. Това са нормите за зоонозите и за лудата крава. Както вече казах, на времето бяха прияти много регламенти и директиви, повечето от съвета. Става дума за около 60 основни акта. Повечето от тях бяха слети в нов акт, прият през 2006 година от съвета и парламента. Този акт е разделен на 8 глави. Общи правила, нотификация за болести, докладване и надзор, програми за ликвидиране и статус свободен от болест. Това са първа и втора глава. Трета глава – осведоменост за болестите, подготвеност и контрол. Четвърта глава – регистриране, одобрение, проследяемост и движение. Става дума за регистрирането на стопанства и на пазари, на които се извършва транзит. Пета глава се отнася до влизането на територията на Съюза. Тук са закрепени нормите, приложими към влизането на животни или животински продукти в Съюза. Шеста глава се отнася до домашните любимци с нетърговска цел. Тази глава ще влезе в сила едва през 2026. Седма глава урежда извънредните мерки. Тази глава често се използва при извънредни ситуации, като положението с африканската чума по свинете. Осма и девета глава се отнася до общите и преходните разпоредби. Процесът по прилагането на законодателството за здравеопазването на животните започна през 2016 година. В рамките на експертна група бяха разработени ключовите актове. Тази процедура продължи от 2017 до 2019 година. Списъците бяха уредени по линията на делегирани актове и актове за изпълнение. Повечето актове са в процес на приемане. Държавите членки проявиха голяма воля те да бъдат приети на време. Когато тези актове влязат в сила на 1 април 2021 година. Всички ще са подготвени. Тук виждате разбивка на експертните и работните групи с участието на държавите членки и на парламента. Тези групи работиха през периода 2017-2019 с цел разработването на законодателство. Целта на тези актове е да бъдат приведени в съответствие с договора от Лисабон всички актове, приети преди влизането му в сила. Имахме законовото задължение да изменим огромната нормативна уредба, приета преди влизането в сила от, на договора от Лисабон, с цел привеждането и в съответствие с договора. Затова и решихме да отменим 60-те основни и 900-те акта за изпълнение и да ги слеем в един акт, който сега предстои да бъде прилаган. Делегираните актове, които ще ви представя днес и актът за изпълнение имат за цел най-вече рационализиране, упростяване, както и въвеждането на формулировки, отчитащи риска. Как подходихме? Вече са приети, както казах, актовете Става дума за въпросните четири делегирани акта. Онези, които вече са прияти и публикувани, се отнасят до списъка на болести по животните, до категоризацията на болестите и до списъка с животински видове, допълващи част първа – от законодателния акт за здравеопазването на животните. Тези актове преминаха в два регламента. Първият бе прият през 2018 година. Става дума за списъка на болестите по животните. Вторият бе акт за изпълнение. Става дума за присъждането на всяка болест от списъка на определена категория. Бе прият и делегиран акт, уреждащ идентификацията на животните, както и тяхната проследяемост. При работата по този акт се консултирахме с някои депутати във връзка с дерогацията за младите овце и кози. Работи се по дерогацията в комисията. Ще ви представя днес четирите делегирани акта, по които се прилага процедурата за контрол. Първият се отнася до надзора, ликвидирането и статуса свободен от болест. Става дума за това как може да се признае като свободен от болест животновъден обект или даден регион. Вторият акт се отнася до мерките за контрол върху болестите. Той е свързан с глава 3 от законодателния акт за здравеопазването на животните. Последните два акта се отнасят до движенията на сухоземните животни и проследяемостта и движенията на зародишните продукти. Те са свързани с глава четвърта от законодателния акт за здравеопазването на животните. Тези четири акта са естествено взаимосвързани. Има много кръстосани препратки в целия този пакет от четири делегирани акта. Гледаме на тези четири акта като на пакет, в който се обхващат всички аспекти. Тези текстове са с общ обем от около 500 страници. Ще се спра върху първия акт. Той се отнася до надзора, програмите за ликвидиране и статуса свободен от болест. Как подходихме? <clears throat> Бяха вече на лице действащите правила. Тези норми бяха закрепени в Директива 64-42, която не беше изменяна от доста дълго време. Това е директивата за малките преживни животни. Разполагахме също и с директива за за шапа, както и редица други директиви. На базата на тези актове и приложенията към тях бе изготвен новият делегиран акт, който ви представям днес. По него има вече ново правно основание. При работата по акта разчитахме и на придобития междувременно опит. Затова и искахме да приемем този акт. Допитахме се и до Европейския орган за безопасност на храните. Бе очредена и Европейската референтна лаборатория, която също значително допринесе до, до съвършенстването на нормите. Разчитаме също и на стандартите и насоките на Световната организация за здравеопазването на животните. Това са насоки и стандарти за търговията в световен мащаб. Всичко това залегна в въпросния акт. Целта на акта е повече яснота за операторите, както и повече гъвкавост за компетентните органи. С този акт се цели и въвеждането на подход, отчитащ риска, така че ресурсите, заделени за животновъдните обекти, да се използват ефикасно в държавите членки. Този акт допълва вече нормите в глава 2 от законодателния акт за здравеопазването на животните. Става дума за надзора, ликвидирането и статуса свободен от болест. Предвиждат се общи изисквания за надзора, уреждат се също така и критериите и съдържанието по програмите за надзор в онези държави или региони, на които е бил присъден статусът свободен от болест. Закрепени са и норми за програмите за ликвидиране. Държавите членки следва за някои болести да представят програми за ликвидиране. Има и други болести, по които държавите членки биха могли да предприемат мерки за ликвидиране или в момента, в който се достигне определено ниво на заболеваемост, се разкриват повече възможности, се разкриват по-малко възможности за търговия. Въвеждат се повече ограничения. Възможно е да се предостави статус свободен от болест на цели региони и държави като са разписани съответните правила за предоставянето на такъв статут или за отнемането му. Има много болести, за които по този първи делегиран акт са разписани съответните правила. Вторият акт се отнася до превенцията и контрола на болестите по животните. Тук се поставя акцента върху ликвидирането на болести като африканската чума по свинете, например. И в този акт надграждаме над нормите във вече действащите директиви. Взехме предвид естествено придобития междувременно опит. За жалост, Европейският съюз през годините се сблъскваше с много болести по животните – което ни даде възможности да усъвършенстваме нормативната уредба. Възприяти бяха и стандартите на Международната организация за здравеопазване на животните. Става дума за болести от списъка А, като африканската чума по свинете и други. Това са болести, които изискват незабавна намеса от страна на компетентните органи чрез бракуване на животните. Всички тези норми сега са обединени в един акт. Не са разпръснати, както преди, в отделни актове, приемани през годините. В акта са разписани много ясни задължения за операторите. Предвижда се и повече гъвкавост за компетентните органи. Тези е, разпоредби по отношение на информираността е, и контрола на заболяванията е, се предвиждат нови изисквания за това как се вземат статистически проби, валидни проби и мерките, които трябва да се предприемат, ако се подозира, че има разпространение на болестта, какви са задълженията и възможностите за изключения за съответните власти, колко голяма да е зоната, кога могат да се вкарат отново животни в нея и какви са а, а, мерките, когато подобни заболявания се а, констатират и сред диви животни. Е, много път, силно разпространяващи се патогени като е, вирус и грипове, дали ще има а, огнище на, в едно стопанство или в друг регион, има съответни разпоредби. Третия делегиран акт, който ви представяме, е свързан с е, предвиждането вътре в Европейския съюз за сухоземни животни. От 64-та съществува директивата, доразработвани са след това нееднократно съответно законодателните текстове с правила за предвиждаване на говеда, свине, овце и така нататък. също разпоредби за това къде могат да бъдат държани и се допълват вече е, към съществуващо е, законодателство. Включително за придвижване на животни от острови към е, сушата Примерно и за Гърция или за Люксембург, какви са правилата за мляко, сирене и други продукти. Всичко това се съдържа в, е, тези, в този делегиран акт. Разбира се, се съобразяваме с е, световните стандарти и има ясно разписани задължения е, за производителите и също правомощията на съответните органи. Например, има правила за транспорт на яйца, които ще се използват за люпане. Ние сме един от най-големите производители на световно ниво. Също така има и правила за ферми, когато се преместват животни, правила свързани с биосигурността, с цел да не се разпространяват зарази. Разписани са и специални правила за преместване в едно обособено стопанство – за конкретни животни с конкретен статут. Има и специални правила за придвижване на животните така, не е най-известните, т.е. говеда и свине. Примерно коне, които ще участват в спортни състезания или животни е, от циркове. Има също така изисквания за семенни продукти. Там сме заимствали правилата от четири съществуващи директиви, които регламентират тематиката. Ползваме се от най-новите научни постижения. Болестите, заболявания по животните е, могат да бъдат разпространявани през семенен материал, за това има съответните разпоредби да се предотврати именно това, т.е. зарази от центрове за където се практикува практиката на осеменяване. Отново се организират четири делегирани акта, където се разписват и процедурите за регистриране и одобрение на такива центрове, как съответните органи могат да дадат разрешение, какво трябва да е има като данни е, оператора, за да може да проследи е, происхода на съответните продукти. Е, също се разписват правила за такива продукти за кучета, котки, с изисквания за уведомяване за търговията с семенни продукти посредством е, една обща система, която позволява проследяемост. Естествено, всичко това можете да намерите на, нашата, на нашия вебсайт и да проследите съответните е, делегирани актове. Благодаря на господин Ван Гютем. Виждам само трима колеги, които искат да зададат въпроси. Явно е било много съдържателно изказването ви. Госпожа Магинес. Виждам, че и други колеги се заявяват сега за изказване. Госпожа Магинес. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за презентацията. Благодаря и на колежката, която помоли да ни бъде направена тази презентация. Една, един общ коментар – в края на процеса за нашата комисия е трудно да разбере какви са били стъпките към изготвянето на един делегиран акт. Би следвало да помислиме как да поизчистиме процедурата, т.е. да не получаваме информацията едва когато всичко вече е приключило. Примерно данните, които споменахте за овце и кози, аз съм от Ирландия и при нас има особено така интерес към един, една част от това законодателство за това как се осъществява проверката или теста за туберкулоза и какви са сроковете. Разговаряла съм с експерти и фермери и те са на едно мнение – че е, подхода е много широк и нецеленонасочен. По-добре е да се ориентираме към е, стадата, които имат е, съответния проблем. Защото има хиляди стада, които, където туберкулоза няма и няколко, където трябва да се реши този проблем. Въпросът е може ли да се приема една по-целенасочена мярка, а не по съместна в този момент, според мен, имаме два варианта. Разбира се, можем да продължим с дискусиите и да търсиме отлагане, но за мен е по-важно да решим проблема правилно от самото начало. Да има по-целенасочен, по-ограничен подход, а също и срока от 6 месеца на теста би следвало, за туберкулоза би следвало да се увеличи до 12 защото това има огромно значение за бюрокрацията и финансовото бреме. Всичко, всички тези мерки имат отношение към непосредствения живот на производителите и е много важно да не бъркаме. Ако а, има така съпротива сред тях към подобни мерки, няма да постигнем нищо. Трябва да се опитаме да ги привлечем на своя страна, но те биха приели, че тези мерки не са добре дошли и са им наложени отгоре. Затова трябва да се помисли. В моя случай аз говоря за туберкулоза. Колегата Келер. Благодаря. Аз не съм член на тази комисия, но имам конкретно интереси по тази тематика. Няколко коментара е, с е, молба за повече информация. Процеса е, на консултации с заинтересованите страни там има сериозни безпокойства за тези е, предложения, за това как ще се отразят те на малките семейни стопанства в Ирландия. Определено трябва да се борим с туберкулозата, но тук не става дума за мерки, насочени срещу проблемните е, е, стада а се засягат твърде много хора, които, а и също ще има и много животни, които ще подлежат на ликвидиране. А, въпроса за тестването и периода от 6 месеца. Едно стадо, преди да стигне до кланицата, се премества нееднократно, поне 4 пъти – и а, изискванията за това преместване ще се отразят много а, на, неблагоприятно на малките а, стопанства. Затова трябва да сме запознати а, за вашите съображения, защо а, искате да смените системата от 6-месечния тест на 30-дневен тест, 30 дни преди преместването на стадото. Както каза и госпожа Магинес, фермерите в Ирландия държат да ликвидират проблема с туберкулозата. 32 милиона им струват тези е, дейности е, годишно, т.е. те определено са за това да се борим за заболяването, но мерките ще се отразят върху семейните стопанства. Затова е необходимо да се поразяснят нещата и да се продължи дискусията с е, заинтересованите страни. Следващата колежка, благодаря. Благодаря за това, че организирахте този дебат. Аз също слагам акцент върху необходимостта да има известна гъвкавост. Да, няма, да не сме твърде стриктни. Нека да дам конкретен пример. Категоризирането на е, заболяванията и е, също е, програмата за е, ликвидиране на така наречената шап. Борбата срещу това заболяване непременно минава през вакциниране, но в Европа няма достатъчно вакцини за един конкретен серотип от заболяването. Така че когато се увеличават изискванията, трябва да се отчита и факта, че има различни подвидове и да се намери начин да се е, борят срещу конкретните серотипове. Може ли да има повече гъвковост и как да се регулира тази дейност в Европейския съюз или в някаква друга, по някаква друга егида на организиране. Също така, а за да бъдат ефикасни тези мерки, те трябва да бъдат максимално целенасочени. Комисията трябва да помисли по-скоро да насочи изискванията към резултатите, а не към средствата за постигането им и също така да има еквивалентност на вече проведени програми. Благодаря, колегите Мец. Президент. Благодаря, господин председател. Сега ще говоря на английски. За да предотвратим унищожаването на животни в Европейския съюз, трябва да мислим за повече превентивни мерки от гледна точка и на биосигурността и на много други съображения. Земеделските стопани ще трябва по този начин е, да предотвратят развитието и бързото разпространяване на е, заболяванията. Така че комисията би трябвало да разработи една концепция за устойчиво развитие в е, тази сфера. Говорим и за движение на животни. Е, контролът е, в държавите членки очевидно трябва да бъде е, много по-стриктен. Колегата Буда, моля. Говорихте за африканската чума на посвинете. Какви са мерките, които се предприемат е, е, в конкретни случаи? Да кажем, проблеми при наличие на хипотеза, че тази болест е, ще се разпространи много. Може би трябва да се помисли за, не за заравяне на убитите животни, а за тяхното изгаряне в случай, че вирусът отново ще се появи, трябва да помислим и за тези альтернативни варианти. В Полша при птичия грип преди известно време имаше подобни разсъждения. В Румъния имаше на няколко места открито заразено месо. Защо в момента, в който се появява грипа, е, не се взимат незабавни мерки, а се чака докато е, заразата обхване и другите е, страни. Би трябвало с много успешни мерки да действаме, за да не се разпространяват епидемиите. Колегата Русен. Да, благодаря, господин председател. Този сектор в Нидерландия, в моята страна, така и така протестира в момента и очевидно тези делегирани актове ще доведат до допълнителни затруднения. Има, да кажем, карантинен срок от 30 дни, който се, който се налага в случай на ИБР е, всъщност не е необходимо да се налага е, с такива карантинни е, мерки. И за това питам комисията, не трябва ли в крайна сметка да се помисли за индивидуално определяне на сроковете, в които има да кажем, поява на заболяване. Благодаря ви. Ако няма други въпроси, ще е, помоля представителя на комисията да отговори. Благодаря, господин председател. Нека първо да отговаря на въпросите на колегата от Ирландия. Това, което желаем е, е унищожаване на е, заболяването в Ирландия. да. Две са държавите членки, е, които са засегнати към момента. Ще остане само една в скоро време. Така че Ирландия ще може да се възползва от цялата сума, отделена за това заболяване. Има транспорти, движение на... Няма, транс... Няма превод на немски. Очевидно има някаква причина техническа. Една от причините която бе изтъкната от е, членовете, е, беше и е, движението на животните между земеделските стопанства. Една от причините е естествено и това, че има очевидно и поради това засилено движение на животните трудности за справяне с болестта. Какво? Направихме, актуализирахме нашите насоки. Като Имате предвид, че ние имаме опит с е, е, подобни случаи в Европейския съюз. Е, видяхме какво може да се направи и предвидихме нови правила в делегирания акт. През април другата година ще влезат в сила тези делегирани актове. ако през последните 6 месеца са провеждани по-чести тестове, тогава не е необходимо да се осъществява индивидуален тест в даден регион в рамките на една година. И това са, така да се каже, това е само един пример за подробните, но разписаните разпоредби, които сме включили Продължаваме, естествено, да да следим програмата за преодоляване на заболяването. на тебе в Ирландия и е, се надяваме на по-добър резултат. за синия език има определен брой серотипове, които съществуват седем от серотиповете е, са засегнали държави членки. Е, ще трябва да потърсим е, начин да вакцинираме животните, за да предпазим земеделските стопани от синия език. Белгия, Нидерландия, да, са засегнати, има и други европейски страни заболяването води до сериозни загуби. Ще е необходима сериозна помощ. Тъй като заболяването оказва опустошителен характер върху земеделските стопанства в Европа. Климатичните промени очевидно засягат във все по-голяма степен и северните части на Европа. индустриалното производство, хуманното отношение към животните, здравето на животните, всичко това е свързано естествено и тази взаимозависимост е представена в стратегията. Има една такава връзка. В един от моите слайдове обикновено показвам каква е връзката между хуманното отношение към животните и здравето на животните и е, стратегията от фермата до трапезата, е, както образно и наричаме. Може би е, е, малко по-късно ще говорим вече по-подробно за африканската чума по свинете в е, Европейския съюз и затова ще прескоча тези въпроси към момента. А, 30-дневния карантинен период за Нидерландия бихме могли да обсъдим този въпрос след заседанието на двустранна основа. Естествено, тези срокове са въведени просто за да упростим нещата, да осигурим едно по-високо ниво на защита на здравето на животните в Европейския съюз. Тези актове, като част от целият законодателен пакет е, ще помогнат на държавите членки да е, постигнат по-високи стандарти, за да е, се стигне в крайна сметка до това, към което се стремим статус свободен от болест. Благодаря ви. Колегата Магинес още веднъж желая да вземе думата. Благодаря за подробните отговори. Още един въпрос за уточняване. А, може би е хубаво все пак да се изслушат директно от очакванията и оплакванията на земеделските стопани. И освен това, ние сме получили 7 е, милиона е, е, за 2018-2019 година, докато за 2020 се предвижда 4 милиона. Естествено, най-вероятно имате предвид и допълването с национални средства, но при всички положения това е намаляване на финансовата помощ е, буди тревога, тъй като заболяването съвсем не е изкоренено. Да, е, много ви моля, бъдете съвсем кратки при тези повторни въпроси. Съвсем накратко. Приветствам вашите е, обяснения и виждания, но все пак ние продължаваме да се тревожим – не става дума за наши собствени виждания и позиция, за позицията на земеделските стопани. Земеделските стопани, които се занимават именно с това производство и това е поминъка им. Вие говорите за тестове, но се очаква естествено принос от всеки, както от е, контролера на национално равнище и от земеделския стопани на национално равнище, така и от Европейския съюз. Е, а, съвсем неоправдано е при положение, че е, заболяването продължава да се разпространява, да се намаляват средствата земеделските стопани ще бъдат поставени под още по-голям натиск в рамките на цялата схема за плащания за е, площи. Можем да е, поговорим по данните и цифрите, с които разполагам. Целта е, е заболяването да бъде преодоляно изцяло. националните органи трябва да създадат програма, която да отговаря на конкретните условия в Ирландия. И е, преди да се стигне до кланицата, трябва да се следят движенията на животните, естествено, от една ферма към друга и, и да се обхващат. Колега Флеминген, съвсем накратко. Ще бъда кратък. На предложението на Обединената левица, според мен, е добро и би трябвало да се обърне внимание на това предложение. Благодаря ви. Дължен бе срока с два месеца. Това се реши на заседанието на координаторите. Това е, е с е, информация. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Е, е, ние ще говорим е, и за африканската чума по свинете. В много държави има е, епидемия. България, Румъния, Полша, Литва. Вчера получихме сведения за това, че и на 20 км от е, границата на моята родина Германия е, е, е намерено заразен, заразено прасе, диво, дива свиня. Така че темата естествено вълнува всички нас. Последствията са много сериозни. Давам ви веднага думата, за да опишете ситуацията в Европа, както и мерките, които комисията ще предприеме. Благодаря, господин председател. И така. Как стоят нещата? Ще трябва да повторя за пореден път някои неща, които сте чували. Каква е глобалната ситуация в света, каква е ситуацията в Европа, кои са най-засегнатите страни, какви а, са мерките, които могат да се предприемат и от много-много години. Да напомня, комисията работи а, по този въпрос. Няма да навлизам в много подробности. Но когато вируса засегне животните, така, смъртността е 100%. 100% от поголовието може да се каже, че е загубено. Вирусът е смъртоносен и единственото, което можем да направим е да го ограничим в е, територията, на която се разпространява. Няма вакцина за сега. Има е, е, предприятия които и лаборатории, които вече започват да работят, но как точно заболяването идва от Африка, това е известно, още преди около 30 години се установяват първите случаи чрез международни полети, чрез е, морски превози, а също и а, е, с изхвърляне на а, е, хранителни отпадъци. Имаше такива случаи в Грузия. А, като се оказа, че от Мозамбик е всъщност свинското. А, но заразата а, избухва в Грузия и засяга популацията. Ще видите на екрана а, иллюстрация за всичко това, което се случва от 1 януари 2020 година на границата Литва-Полша а 2014, извинете. И а, в синьо са засегнатите а, територии в Европейския съюз, в оранжево а, в Азия. 2018 вече наближаваме към днешния период. Китай, Юго-Источна Азия, почти изцяло е засегната. Цяла Юго-Источна Азия, можем да кажем, че е засегната от африканската чума по свинете. Каква е ситуацията в Европейския съюз тази година, 2020? Виждате е, зелените зони, които показват е, заразените региони и е, жълтите, които са е, в е, съседство с заразените. Естония, да кажем, е, е, Латвия е, имах е, пострадах от тази зараза, от епидемията, но след това взеха много сериозни мерки и е, в момента може да се каже, че няма такива случаи. Ня, не се открива вируса в е, фермите. Преди 2014 в повече от 1400 естански фирми е, отглеждат свине, но сега е, свинефермите са около 130. Е, дивите свине, естествено, са опасност. Виждате, Румъния и България са засегнати. Голямо предизвикателство. Недостатъчна е биосигурността, особено в е, малките е, е, ферми. И така, еднакво засегнати са България и Румъния, Унгария, Словакия, Украина също бяха засегнати от е, заболяването. Е, открити бяха диви прасета в горите е, с заразата. В Белгия има за сега ограничени огнища. Белгийските и френските власти действат много активно в момента. няма е, за сега е, открити допълнителни е, данни за разпространение на заразата. За Чешката република може да се каже същото. В Западна Полша, недалеч от германската граница, в горски район бе открито от животно, дива свиня с носител на вируса. Чешката република миналата година обяви, бе обявена за свободна от заболяването. Германия за сега също е свободна от заболяването, но тази близост с, с Польша е опасност. Става дума и за домашни животни, в Румъния, близо до Дунавската делта, имаше домашни стопанства, които всъщност бяха първите огнища. Смята се, че заразата е дошла от Украина. И така, в момента Белгия и Полша са така тревожните сигнали за, за разпространение на заразата. Някой някъде е успял а, да зарази диво животно в а, някакъв глиган, да кажем, с а, а, салам или с остатъци от месо, от храна, а, изхвърлени безконтролно в горите. И а, е, трябва да а, е, се ограничи а, е, така, свободния достъп до определени а, райони, но а, естествено а, веднага се огражда и а, огнището. животните се движат определя се един определен периметър, в който се взимат мерките, убиват се животните, ефтаназират се. За известно време в Чешката република дори и целият район бе, така да се каже, изпразнен изцяло, не само от животни, от всичко. И а, не е, след дълго, да кажем около 6 месеца по-късно, Чешката република бе обявена за свободна от е, заболяването. Трябва е, много добре да се обезвреждат труповете на убитите животни, за да не се стигне до повторно разпространение на заболяването. Белгия – периметъра се разпространява, разширява се. Първоначално очертаните граници вече са надхвърлени. Има и в случаи в югозападните части на Белгия Стремежа ни сега е да спрем е, разпространението, за да не се стигне и до африканска чума по свинете във Франция. Е, но е, когато става дума за глигани, за диви свини, не, те преминават границата, както знаете. И, и търговията а, страда и естествено а, селското стопанство. Полша. В средата на ноември е установен първия случай. Веднага изпратихме екип, ветеринарно-медицински екип от Европейския съюз там на място. Експерти на държавите членки които работят в лаборатории, в институти и разбират чудесно колко важно е да се ограничи разпространението, да се изолира съответната територия. В подобни случаи се получават консултантска помощ, така да се каже, от цял свят, защото всички се страхуват, че заразата може да се разпространи или да попречи на търговските взаимоотношения. Поради е, спецификата на законната търговия в е, Европа, ние нямаме е, Опасения, че именно по този законен начин е, е прехвърлена заразата е, на наша територия. Не, по-скоро става дума за незаконна търговия. Като последствията обаче са сериозни. Заплаха за животновъдите, за поголовията и за животните в е, целия Европейски съюз. Както домашните, така и дивите животни. Е, да не говорим за търговията и е, натиска който се упражнява от нашите търговски партньори. Нова Зеландия, Америка, разработиха цяла програма, за да информират обществото, за, да така, събудят повече чувствителност и да се предприемат активни мерки за превенция. Много неприятни са последствията за нашата търговия. Двеста милиона около 1 милион, а, годишно около 1 милион дневно а, е загубата. Липсата на меса в Китай – 27 милиона тона свинско месо е недостигът на свинско месо. 27 милиона свинско месо тази година. Това е недостигът за Китай само. Ако а, Европейския съюз може изобщо да изнася за Китай, то това е за кратки периоди. Виждате колко бързо се разпространява заразата и в Азия. Така че в средносрочен план ще трябва да мислим как ще възстановяваме поголовията и, и фермите. И така, това са, беше съвсем накратко е, историята е, за последните 7 години. Ние сме добре подготвени. Е, има а, превентивни мерки е, и инициативи, за да бъдем още по-добре подготвени. Опитваме се да актуализираме и научните е, препоръки е, и указанията за практически действия. В е, контакт сме с всички компетентни органи и всички служби, които са свързани с проблема и гранични, митнически служби, ветеринарно-медицински служби, естествено по ветеринарно-медицинска линия следим за бързи действия. Всички асоциации за, на животноведите, за защита на животните, естествено също действат активно, за да информират е, е, населението за това как можем да се предпазим по-ефективно от африканската чума по свинете. Виждате на картата е, че има едно черно петно. Беларус. Оттам няма никаква информация. Нито се обявява е, случаи или установени огнища, нито се потвърждава, да кажем, че няма установени такива случаи, а това е много близо до нашите граници. И миналата седмица отново имаше среща с министърът по селско стопанство на Беларус по време на Зелената седмица в Берлин. Като в този разговор се постави отново въпроса за повече прозрачност и за ефективни мерки за превенция и борба с заболяването. Трябва да сме много прозрачни. Е, цялата тази презентация можете да е, я проследите и на веб страницата. Тя ще бъде и е, раздадена на членовете на комисията. ЕПСА естествено играе много важна роля в борбата срещу африканската чума по свинете. ЕПСА е в готова да помага на органите и помага. Държавите членки съзнават много добре каква е опасността и какво означава червената зона. Това са е, местата, в които има установени случаи е, на е, заразени животни и в е, селските земеделските стопанства и в е, горите. В Розово има установени случаи само сред диви дивите животни, сред дивите свине, но не и в земеделските стопанства. И след това има една синя е, зона. Това е буферната зона. Защо е необходима тази буферна зона? в е, розовата зона имате е, диви свине, които са заразени. След това ви е необходима буферна зона, за да е, се предпазите от прехвърляне на заразата. Ние можем да проследим всъщност разпространението на заболяването, най-вече чрез движението на дивите свине. Ако не се създадат подходящите условия за противодействие, болестта ще може да се разпространи. Така че тази синя зона е много важна. Червената зона пък е още по-важна за търговските ни партньори. В останалите зони може да се установи статус свободен от болест поради синята зона, буферната зона. Тези региони могат да търгуват, могат също така да изнасят и свинско месо към трети страни, които признават нашата регионализация, като Канада, САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Чили и други. Немалко държави признават регионализацията ни. За съжаление, не я признават все още всички наши търговски партньори. Онези, които не признават регионализацията, ще наложат пълна забрана върху вноса на свинско месо от Германия. Например, ако там бъде намерено дори само едно заразено диво прасе. <clears throat> Регионализацията се актуализира ежеседмично, така следим положението, можем и да внасяме промени, за да защитим селското стопанство, както и износа си към трети страни. Виждате една малка част от Белгия в розово и синьо. Виждате също и район в Полша, който е заразен. Всички тези карти са на уебсайта на Европейската комисия. Говорих за ветеринарния екип за спешни действия. Той е бил във всички страни, които са в списъка тук на слайда. Целта е да се гарантира тяхната подготвеност. Този екип може да консултира и трети страни по поискване. Бил е, например, вече в Сърбия, тъй като там имаше огнища. Провеждаме също така и одити. Целта на тези одити е да се установи дали държавите членки спазват насоките и прилагат стратегията по подходящ начин. Говорих за GF TATS на английски. Това засяга не само Европейския съюз, но и цяла Европа. От 2014 година до сега сме се срещнали с всички ръководни ветеринарни служители на засегнатите страни. Обсъдили сме с тях проблемите. Започнахме с най-важния въпрос, като дворните стопанства и управлението на популацията на дивите свине. Тези срещи бяха много полезни, тъй като всички можаха да споделят опита си. Публикувани са на сайта ни в интернет. Освен това, на всеки две години се провеждат и срещи с ресорните министерства на засегнатите страни. Разговаряхме също така и с министрите на околната среда на съответните държави членки, тъй като дивата фауна е много важна за разпространяването на болестта. Посредната такава среща бе проведена в София през септември миналата година. В рамките на Международното изложение Зелена седмица в Берлин. Миналата седмица в петък проведохме конференция, в която участваха и международни заинтересовани страни, като Япония, Корея и други. Участваха над 25 министри Хрватският министр на селското стопанство и нашият ресорен комисар също участваха. Това беше конференция на много високо равнище. Целта бе да се повиши осведомеността на високо политическо ниво за африканската чума по свинете. Участваха над 50 делегации на най-високо ниво. Бяха представени също така и международни организации. За съжаление, залата бе прекалено малка. Не всички можаха да влязат в залата. Тази болест, стана ясно по време на конференцията, е приоритетна в световен мащаб. Упоменах проблема с продоволствената сигурност. Не случайно го упоменах, тъй като тази година предстои да има проблем с продоволствената сигурност в Азия. Само в Китай има 500 милиона свине, поне половината от тях бяха бракувани поради разпространението на заболяването. Всички свине в селата в Китай всъщност вече не съществуват бракувани. Ще трябва да се стигне до промени в световен мащаб, промени в практиките в селското стопанство. Затова са и необходими действия в световен мащаб. Необходими са такива действия, освен ако не се разработи вакцина за ликвидирането на болестта в целия свят. Ако няма такава вакцина, ликвидирането ще е много трудно. То е възможно в малък мащаб, като например в Чехия. Скоро може да бъде постигнат такъв резултат и в Белгия. Възможно е да се ликвидира болестта в райони, където няма диви прасета, но в райони с огромни територии, където има и горски масиви, не може на 100% да се ликвидира популацията на дивите прасета. В тези райони ще продължава да има заболеваемост. Вече сме инвестирали немалко ресурси, в научно-изследователска дейност, в споделянето на опит не само в Европа, но и в световен мащаб. В световен мащаб играем водеща роля по отношение на мерките спрямо тази болест. Превенцията е изключително важна. Опоменах американската страна. Тя участва и на, в организираната от нас конференция. Много е важно да се поеме ангажимент за регионализация, за да може да продължи търговията. Важно е също така да има прозрачност, да се споделя информация. Изключително важно е да се споделя информация. Това е един от слайдовете, които бяха използвани от един от ораторите на конференцията миналата седмица. Ставаше дума за положението, което много скоро може да настъпи в селското стопанство в Китай. Ще има огромни, напълно изолирани стопанства, около които няма да има дива флора или фауна работещите там преди да влязат на територията на стопанствата ще бъдат напълно дезинфекцирани, ще трябва да работят там в продължение на няколко месеца преди да напуснат фермите. Може би само така Китай ще може да продължи да произвежда свинско месо в райони, където все още има дворни стопанства и популация на диви прасета. Ще продължим с научно-изследователската си дейност и оценката на научно-изследователската дейност. Ще продължим да подпомагаме държавите членки. В моя екип има немалко колеги, които предоставят подкрепа на държавите членки в борбата срещу болестта. Опитваме се да държим болестта на колкото се може по-голямо разстояние от стопанствата, да предотвратим бързото й разпространение. Мисля, че сътрудничеството ни в това отношение функционира добре. Имам още само 4 слайда за птичия грип. Той отново е на дневен ред, отново има заболеваемост. Бе упоменат вече от някои ваши колеги. Става дума за вируса H5N8. Наблюдава се в Европа от 31 декември насам. Засегнати са Полша, Словакия, Унгария, Румъния и Чешката република. Засегната е Турция, Става дума за малки дворни стопанства, засегнати от болестта. H5N8 за пореден път е с първоначално огнище в северна Русия. Става дума за комбинация от няколко вируса. В арктическия регион има руски и африкански штам. И някои животни пренасят болестта и на юг. Виждате тук на тази карта жълтите точки. Има огнища в Украина, Полша, Чехия, Словакия, Унгария и Румъния. Там, за жалост, е установен вирусът. Процесите, които се наблюдават, са същите, които се наблюдаваха и миналия път. ще трябва да се бракуват засегнатите животни и да се създаде буферна зона, за да може останалата част от Европейския съюз свободно да извършва стокообмен. обмен мерките за птичия грип са абсолютно същите като мерките от миналото. Няма опасност за хората. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че бях толкова пространствен. Благодаря ви за подробното ви изложение за африканската чума по свинете, ХПАИ на латиница. Предстои сега колегите да зададат въпросите си. Госпожа Сандер. Oui, merci pour... Euh, Благодаря за презентацията. Много изчерпателна. Отговорихте на много от въпросите, които бихме ви задали. И искам да дам един пример да очертая колко обезпокоени са земеделските производители в моя регион на източна Франция, съвсем близо до граница с Белгия, западна Франция, извинете. И въпросите, които си задаваме е дали тази бариера, която е издигната, е достатъчно ефикасна. Тя дава ли достатъчно гаранции за овладяване на проблема. Ако във всички случаи нямаше нужда и от тази криза, като се има предвид трудностите. И за да допълня това, което казвам за Франция, въжи безспорно и за други региони в Европа. Но от друга страна трябва да се знае, че популацията на дивите прасета е изключително увеличена. Това сигурно допринася за разпространение на заболяването. Европейската комисия ще се намеси ли и по какъв начин? Благодаря ви, колегата Бушман. Благодаря ви, господин председател, уважаеми представители на комисията. Благодаря ви за изложението. От 2007 година насам в Европейския съюз се шири африканската чума по свинете. Това е един изключително упорит, силно заразен вирус. Той оживява дори в замразено месо както и в мъртви диви животни. Достатъчен е директният контакт между животни, за да се заразят те. До момента не е разработена вакцина. Причината за силното разпространение на болестта в Азия са ниски хигиени стандарти и превоз на животни на далечни разстояния. Същите са причините и в Европейския съюз. Какви мерки пред стои да предприеме комисията, за да ограничи разпространението на вируса, дори за да насърчи лечението, без обаче да забравя за хуманното отношение към животните. Същия въпрос искам да задам и за птичия грип. Господин Адемов. Благодаря, господин председател. България е една от страните, които най-тежко пострадаха от африканската чума по свинете. От навлизането на заболяването на територията на България до момента са евтанизирани 203 хиляди свине. Това е над 15% от поголовието при свинете. Изводът от борбата с чумата е, че са необходими общи действия на всички държави и по-добър синхрон в прилагането на мерките, за да се предотвратят подобни големи загуби в бъдеще. В тази връзка имам въпрос към Вас. Работи ли се върху създаването на единни стандарти за по-високи мерки за биосигурност в стопанствата? И предвиждат ли се нови, по-гъвкави правила за предоставяне на финансова подкрепа на засегнатите региони и съответно на репопулацията им със свине? Благодаря ви. Vielen Dank, Kollege Ropé. Danke. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Благодаря, господин Рупе. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин представител на комисията, мисля, че темата е особено уместна. За съжаление, става и все по-актуална. Независимо от усилията, които полага комисията, независимо от усилията на държавите членки. Въпреки всички тези усилия, са засегнати четири държави членки. Четири държави членки бяха засегнати първоначално. Към момента са 12. Засегнати са и моята страна Литва, както и съседните ни Латвия и Естония. Става дума при това за големи територии. Засегнати са микростопанства, които отглеждат до 100 свине. Тези стопанства са изправени пред фалит. Принудени са да преустановят дейността си. Оцеляват само големите стопанства, което не е добре. Преустановяват дейността си дребните производители, които нямат много други альтернативи. Преди 6 години 20 000 свине бяха евтанизирани. Предприятите тогава действия не бяха особено ефикасни. Продължава да се разпространява болестта. В моя избирателен район, например, не е установена причината за огнището. Бяха проведени много обстойни разследвания, но не бе установена причината. Наскоро бе взето решение да се включат в мерките за противодействие ловците. Те обаче отказват да отстрелват женски екземпляри. Ако искаме да се справим с проблема, са необходими уеднаквени стандарти за улова. Да, човек може и така да действа, може просто да пренебрегне председателя, да не му обръща внимание. Госпожа Макинтайр, благодаря, господин председател. Това е последното ми изказване в тази комисия. Благодаря на колегите за подкрепата им, за съвместната ни работа. Благодаря ви и че ми дадохте думата. Африканската чума по свинете буди огромна загриженост в Обединеното кралство и в моя избирателен район. От гледна точка на Обединеното кралство, бяхме много тежко засегнати от е, огнището на шап през, преди няколко години. Това доведе до смъртта на 6 милиона крави и овце в Обединеното кралство. Така че много добре сме наясно какво може да последва от подобни болести. Мога да ви разкажа за един фермер, който отглежда много рядка порода свине. Middle White на английски. Те са толкова редки, че са дори по-редки от гигантската панда. Той отглежда тези свине в близост до гората в Дим. В тази гора има популация на диви прасета, върху която не се упражнява адекватен контрол. Вместо да се ограничи територията на популацията в рамките на тази гора, дивите прасета излизат извън гората и навлизат в стопанството му, независимо от това какво предприема той. Не знам дали някога сте се опитвали да издържите някоя дива свиня извън фермата си. Много е трудно, трябва да ви кажа. Те постоянно проникват на територията на това стопанство и ако заразят свинете на този производител, то ще се заличи цялата популация на този много ряд, рядък вид свиня, middle white на английски. Така че какво смята да предприеме комисията, за да ограничи популацията на дивите прасета? said. Председателят благодаря. Всички ние съжаляваме, че това е последното ви изказване в нашата комисия. Съжаляваме, че родината ви предстои към 31 януари да напусне Европейския съюз. Колегата Юрги. Panie, panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, dwie sprawy. Jeśli chodzi o благодаря. Ще се спра върху два въпроса. През 2017 година Европейската комисия получи мандат за предоставяне на помощ на Украина и Беларус в борбата срещу африканската чума по свинете. Опоменахте положението в Беларус, но какво е положението в Украина? Остановено ли е добро сътрудничество? Получаваме ли доклади за настоящото положение в страната? Европейската комисия отказа да издаде на Польша разрешение за изграждането на ограда на източната й граница. Сега, доколкото знам, се изгражда тази ограда. Защо сте променили позицията си спрямо Полша? Какво е актуалното състояние при разработването на вакцина срещу болестта? По въпроса за птичия грип, представителката на Ирландия опомена и нашата страна, каза, че изнасяме заразено птиче месо. Но мога да уверя колегата от Ирландия, че ветеринарните служби в Полша са предприели всички необходими мерки Засегнатите птици са били евтаназирани, били са и обезвредени в съответствие с правилата. Установени са зони на отстояние 30 км от огнището. Моля колегата да се извини за думите си. Тя каза, че Полша изнася заразено месо. Искам освен това да знам дали Европейската комисия възнамерява да въведе система за е, ликвидиране на вируса HPN1. А що се отнася до дивите прасета, ако искаме те да си останат в горите, то трябва да оградим горите с ограда. Господин Буда, следващият оратор, може би ще иска да вземе отношение. Благодаря, господин председател. Не искам да влизам в спор с който и да е колега тук. Просто казах, че в Европа се внася птиче месо от Полша, заразено с птичи грип. Това беше просто констатация. Важно е да се следи положението в Румъния. През 2015 година тогавашният ресорен комисар, господин Андрю Кайтис, каза, че трябва да се изгради ограда на границата ни с Украина – всъщност каза, че не трябва да се изграждат такива огради, че проблемът не е чак толкова сериозен. А сега се твърди точно обратното. Румъния е тежко засегната. Този вирус се отразява на стопанства, които прилагат много високи стандарти за биологична сигурност. Въпреки тези високи стандарти, вирусът се разпространява и чрез мигриращите птици. Трябва много внимателно да се обмислят и анализират конкретните стъпки в момента, в който се установи огнище. Комисията трябва да разполага с капацитет за изгаряне на труповете на животните. Те не бива да бъдат заравени. Ако се заравят труповете на животните, то не може и напълно да се елиминира риска от нови огнища. Благодаря колегата Хойслинг. Господин председател, опитах се да не ви пренебрегвам между време, но Гледах ви. Вече от 10 години получаваме доклади за разпространението на тази болест. Тя се придвижва все по-на запад. Не бива ли най-накрая да признаем, че няма как да я спрем? В Сардиния, например, африканският Африканската чума по свинете се шири вече от десетки години. Не може просто да изграждаме огради. Сега оградите не са решение, тъй като Вирусът се пренася не само чрез дивите прасета, но и чрез съхранителни отпадъци. Така че от оградите няма да има полза. Без зададен въпросът за разработването на вакцина. Инвестира ли Европейският съюз в дейностите по разработването на такава вакцина? гледали са на нея като на възможност в дългосрочен план. Ужасяващо бе онова, за което докладвахте от Китай, като че ли в бъдеще свинефермите ще са зони с висока степен на сигурност, подобно на атомни електроцентрали. Не може да се стига до подобно положение. Трябва да работим сега, за да го предотвратим. Има два континента, които за сега са свободни от болестта, но тук в Европа тя е факт и трябва да сме подготвени. Няма да има полза от оградите. Благодаря ви, че си спазихте времето за изказване, господин Кужмюк. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję panu dyrektorowi za... Благодаря на представителя на комисията за толкова подробните презентации е, за африканската чума по свинете и птичия грип. Действително ще трябва да можем да се справим и с двата проблема в Полша – Нека да обърна внимание на следното. Що се отнася до африканската чума по свинете, от 2014 в последните 6 години успяхме да придобием и познания и конкретен опит за реагиране и не, не се бавим. Регионализацията се извършва много бързо. Комисията реагира много бързо. Включването на определена зона в съответния списък се осъществява много бързо, но много трудно излизат съответните региони от този списък. много е трудно те да бъдат сложени в друг списък, където ограниченията са по-различни. Добре е да се обмисли и този въпрос. И е, това за африканската чума, но за птичия грип нека да кажа – в Польша са открити е, в края на 2019 около 20 по-малко от 20 случая в големи е, ферми. 175 е, 000 птици са били умъртвени и унищожени. Въпросът е Европейската комисия готова ли е да подпомогне фермерите, които са понесли огромни загуби. Благодаря колежката Магинес. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентациите в толкова голями подробности. Комисията е добре да бъде активна не само в Европа, но и на световната сцена по този проблем. Ние някакси си го приемаме за даденост тези реакции, но си представете какво би се случило, ако няма тези механизми. И после тук се повдига въпроса за биосигурността не само при избухване на определени заболявания. А въпросът е за това, че в различни е, страни може да идва е, зараза от е, диви животни, които живеят в непосредствена близост с отглеждани в ферми такива. Сега виждате от Китай има, от, идва коронавирус от, отново от храна или търговия с животни. Какво правите за тези казуси? Благодаря колегата Донато. Thank you very eh, much, Mr. President. I... Благодаря, господин председател. Искам да попитам представителя на комисията две неща. Първо, за да бъде унищожен вируса, е необходимо да се констатира нулева поява на вируса сред свинете или да се включват и дивите свини, защото аз съм от Сърдиния и следа как се развива заразата там. Второ, прекомерният брой диви свине очевидно представлява проблем, заплаха, опасност е, е, от разпространяване е, на заразата. Това и, и, и нарушава сериозно околната среда. Така че броят на дивите свине трябва да бъде намален и ние трябва, и комисията следва да се занимае с този въпрос. Не бива да забравяме и факта, че е, зелените се противопоставят на ловните практики, но смятам, че би следвало да сменим подхода. Запазването на, опазването на околната среда означава да се опазва и биоразнообразието от подобен вид зарази. Благодаря, колегата Каваеш. Thank you very much. Um, uh, thank you. Благодаря. Благодаря много за изчерпателната презентация. Един а, въпрос от чисто любопитство, може би не съвсем а, по а, темата, но ми е любопитно. А, в един от слайдовете ви се говореше за фуражната индустрия. Има ли е някаква информация за това, има ли някакво въздействие върху фуражната индустрия? Знаем, че в е, Китай е, има такива последици. Малко измествам темата, но видях, че вие имате препратка към тази тема в презентацията. Благодаря ви. Е, обясненията действително са тревожни. Австрия за момент е бяло петно, т.е. не е засегната. Що се отнася до менеджмента по отношение на Лова на диви свине, ще трябва да помислим за общоевропейски мерки, защото и Лова на диви свине не спира пред границите на държавите. Е, необходими са много усилия на национално равнище и всяка държава член би трябвало да се задължи е, веднага с е, появата на е, вируса да започне информационна кампания. Трябва да събудим повече чувствителност. Семинарите в Румъния в този смисъл допринесоха много. Германия помогна. Естествено, ще трябва всички държави да предприемат подобни действия. Ще трябва да информират и ловците, и пътуващите, и туристите много добре, е, за да е, и да се надяваме, че в е, малко по-далечно бъдеще вече няма да има подобни дискусии и презентации. Благодаря. Приключихме с поредния кръг от въпроси и давам думата за отговор на нашия специалист от комисията. Благодаря, господин председател. Много са въпросите. Нека да започна с последния. И кампании за информираност. Програмата за отстраняване на вируса, приета от страните членки, В нея ние насърчаваме страните членки да организират кампании за информираност, финансирани от нас. В Германия, например, на всеки паркинг има големи обяви на различни езици, на полски, руски, украински. Всичко това се финансира от Европейската комисия. Това се прави и в други страни членки. Много от тях отделят средства и след това ние им ги връщаме. Средства именно за това да повишат информираността. Говорих за инициативата на, общата, на глобалната рамка за контрол на трансграничните заболявания по животните, така наречените GFTAT – на техния вебсайт можете да намерите информация за всички подобни кампании в цяла Европа, не само в Европейския съюз. Така че можете да черпите е, примери от е, подобни кампании, проведени в други страни. Ние ги финансираме до 100% от разходите. В е, този случай, когато е, болестта може да се пронася по всякакви пътища от едно животно до един сандвич, е много важно да се върши това. Полша, е, Чехия, Белгия, всичко, което се случва там, може да се случи и навсякъде другаде в Европа, включително и в Обединеното кралство. Може да се окаже, че е, законно е внесено заразено месо от пътуващи туристи или е, от е, глиган, който е минал границата. Така че много е важно да има информираност, включително и по летищата, защото Знаете, че има огнище на шап в е, Обединеното кралство и ако влизате оттам в Европейския съюз, се предполага да има големи афиши, които да е, подканят е, пътуващите да не внасят млечни или местни изделия в Европейския съюз. То новия регламент за проверка, който влезе от януари миналата година, предвижда същото и за растения с цел да се е, осигури защита на, от заболявания на растения в Европейския съюз. От 14 декември би следвало подобни афиши да се появят, да предупреждават за ред заболявания по растенията, ксилела и така нататък. За оградите. Of a country. Let's put fences around us and let's protect. Първата реакция, е, да, дайте да направим огради и ще се защитим. ЕФСА се произнесе много ясно – оградите не помагат. Дори и на дълги разстояния не могат да спрат предвиждането на диви животни от едната до другата страна на оградата. Затова и не подкрепяме проекти за изграждане на дълги огради в Европейския съюз с цел да се защитава дивеча но на къси разстояния тази мярка работи. В Чехия го видяхме, ние дадохме съвет за, за Чехия, за Белгия. Видяхте тук на слайда. Франция също издигна огради. Те действат само в малък мащаб – Франция изгражда такива в пълно сътрудничество и координация с белгийските власти, с предоставена помощ от нас, с цел да спре е, предвижването на дивите свине, за да няма вектор, който пренася съответното заболяване. И ако се е, махне популацията в, е, на малък, е, в малък мащаб, е, това е мярка, която е успешна. Това го е, препоръчваме сега и в Германия, но е, издигането на дълги огради, както се предлагаше в Польша, не е толкова удачно. На практика подкрепихме а, усилията на а, другите страни. За ловджиите, да, те правят всичко, което а, могат но за един лов, организиран от един ден, може да бъде разрушено всичко, което е изградено в продължение на седмици. Когато се появи заболяването в една гора, дали в Чехия, Полша или в Белгия, първото, което решават хората е нека да идем и да отстреляме глиганите там. Но това е абсолютно най-неправилната е, практика. Когато се открие заболяване, би следвало да се остави популацията на дивите свине а, е, така на спокойствие, докато не се установи доколко се е разпространяло, разпространило заболяването много е, трудно е да е, обясним е, това на засегнатите страни. Е, може би и вие може да помогнете. Трудно е да го приложим. Ловците искат да отидат в е, гората, но единственото, което се случва е, че те разпространяват болестта още по-надалеч. Така че най-добре е да се остави гората, да няма намеса, докато не се установи е, докъде е стигнало е, заболяването. Тогава се правят огради, тогава се е, умъртвява популацията. Тогава може да бъде ефективна и намесата на ловците. Когато се загради е, заразената популация и е, се умъртви тя в рамките на издигнатата отграда. Не бива да се забравя, че вирусът е активен в трупа на отстреляното животно 6 месеца. И в трупове е, от 4-5 месеца се открива вируса. Това се е случило в Белгия съвсем наскоро. Та, Основният проблем е, когато има заразяване в дадена гора, не се намествайте, опитайте се да разберете докъде е стигнало заразяването, изградете огради и тогава действате. Много успешен беше този модел в Чехия. Първата страна, която успя да а, унищожи е, вируса. Същата практика се прилага сега в е, Белгия и се надяваме много скоро да успеем да констатираме, че и в Белгия няма заразяване. Полша и Германия също в сътрудничество правят това. Ловците са от ключово значение. Ние поддържаме е, връзки с Международната и Европейската федерация на ловците. Те присъстваха и на конференцията, присъстваха и на една друга конференция, която организирахме миналата, края на миналата година с министрите на околната среда и земеделието, за да разясним а, ролята, а, която могат да играят ловците при справяне с а, болестта. Човешкия коронавирус, който се разпространи от Китай, Световната здравна организация имаше заседание днес А и Комисията за сигурност на страните членки също се е, заседава днес, е, за да види какви мерки да препоръча в е, сътрудничество с Европейската агенция за заболяванията. Коронавирусът е много различен от епидемиите, които наблюдаваме в Европа. Той се разпространява по специфичен начин, е, така че е, специално за Сърдиния не бих е, коментирал. Но правиме всичко съвсем в прозрачен, по прозрачен начин. Нашия вебсайт показва всичко. Благодаря ви. Благодаря много за подробната информация. Един последен допълнителен въпрос от колегата Буда. Благодаря. Това не е въпрос. А, всъщност аз съм от Унгария, не от Полша. да, добре. <laughs> Изяснихме и това. И така, благодаря на комисията за много подробните отговори по тези две точки от дневния ред. Темите ще продължат да ни занимават очевидно и през следващите месеци. Е, и сега преминаваме към точка 12. Става дума за представяне на доклада е, за е, командировка на комисията в Франция 18-20 октомври. Колегата Дорфман бе ръководител на делегацията. Благодаря много на колегите, които организираха това пътуване. Много неща имаше в програмата, които ни интересуваха, но сега ще помоля колегата Херберт Афман за кратка информация по тази, по тази тема. Да, благодаря, господин председател. Както вече каза скъпи Нарберт, три дни продължи командировката ни. Ставаше дума за различни сектори. Започнахме в Лион, е, стигнахме до Страсбург. Така че и по отношение на разстоянията, които трябваше да изминем, е, доста път е, бихме, както се казва, но двете колеги, които подготвиха програмата, е, бяха поработили чудесно, за да подготвят една чудесна програма за тази делегация на комисията. Благодаря им сърдечно. Е, показани ни бяха така, отлично работещи е, земеделски стопанства. В Шароль видяхме как изглежда производството на месо, след това в Бургундия виното в шале видяхме производството на сирена и след това в Елзас знаете много добре колко много неща могат да се наблюдават в сферата на селското стопанство там. Интересуваше ни най-вече организацията на производството, най-вече в Комте бяхме впечатлени от перфектната организация на производствената верига. По този начин е, се получава действително добавена стойност в земеделските стопани. Срещнахме се и с е, производители, е, с земеделски стопани. Поговорихме за ОСП, е, с е, винопроизводителите говорихме по въпроса за данъците, много актуална тема във връзка с е, митата върху износа за Америка, говорихме и за Меркосур. Няма да удължавам прекалено дълго. Като цяло, благодаря много на сътрудниците на секретарията, на членовете на комисията, които участваха в тази командировка. Мисля, че те ще споделят моето мнение. Организацията беше прекрасна и можахме да се запознаем много добре с споменатите сектори във Франция. Благодаря, Херберт. Благодаря и на всички други, които са участвали в подготовката и осъществяването на тази командировка. За момента като че ли няма други желаящи да се изкажат и така преминаваме към точка 13. Преходни разпоредби за подпомагане от по линия на ОСП Както знаете, е, става дума за един доклад, който е важен за нас. Ние ще се опитаме да постигнем колкото е възможно по-бързо е, напредък е, по работата по темата. Давам думата на нашия докладчик госпожа Катайнен. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Благодаря за възможността да работя по това много важно досие което засяга живота на европейските земеделци. За по-малко от 9 седмици всъщност трябва да подготвим текста във връзка с стабилността на сектора. Става дума и за това как земеделските стопани да преодолеят преходния период във връзка с реформата на ОСП. месеци преди влизането на новото законодателство в действие, те трябва да преодоляват много предизвикателства и в този смисъл ние поработихме много солидно още през лятото и може да се каже, че вече имаме една основа. Трябва да подчертая, че се нуждаем от много бърз процес на взимане на решения. Земеделските стопани се нуждаят от повече яснота преди влизане в действие на новата правна уредба. Още през април всъщност се започна е, работа по досието и сега по време на е, харватското председателство ще се водят тристранните срещи целият процес, така да се каже, в наши ръце. Още преди да се вземе решение по МФР, ние ще, надявам се, ще сме готови с това досие. Скъпи колеги, в е, моят е, проект доклад са включени е, максимален брой предложения от ваша страна, които са много важни. Що се отнася до съдържанието на проекта доклада, аз смятам, че предложението на комисията за продължаване на плащанията е много добро. Е, ние го приветстваме. В никакъв случай не би трябвало е, да се е, предвиждат по-малко средства. Ще трябва да имаме предвид, естествено, и споразумението за МФР. Трябва да предвидим достатъчно средства за селското стопанство, тъй като става дума за преходно доси, е, досие за преходния период е, ще трябва да е, мислим през цялото време за реформата на ОСП, една много политическа тема. Като имаме предвид как, колко сериозни са последствията от мерките, които ще се приемат. Не можем да имаме два паралелно протичащи процеса на реформа в рамките на едно и също досие и за една и съща сфера. Това бе и мнението на заинтересованите страни, на земеделските стопани, с които се видях преди около две седмици. Ние знаем, че комисията предлага един преходен период от една година – което ни се струва не много реалистичен период. Една година преходен период може да се приеме само при определени условия. Преходните споразумения във връзка с ОСП е, ще се е, готови към юни 2020 година държавите членки и земеделските стопани се нуждаят от много по-дълъг период, за да се подготвят. А комисията се нуждае от 6 месеца. Е, така че трябва да имаме предвид тези наглед технически е, детайли, които са обаче много съществени. Нуждаем се е, от повече доверие и при преговорите за МФР и трябва да ускорим процеса, така че да сме готови още през пролета с МФР. Става дума за селското стопанство в Европейския съюз. Е, предложението е на масата и е, нашето виждане е, че трябва да удължим преходния период. Е, що се отнася до подобренията, по отношение на финансирането на селското стопанство е, трябва да внесем някои подобрения е, по отношение на първоначалния е, текст на комисията. Трябва да прегледаме много сериозно оперативните програми и да видим до кога ще се работи по тях, кога изтичат. Важно, според мен, е също във втория стълб на държавите членки да се даде възможност за съфинансиране на основата на настоящата МФР и да се съобразят средствата, които се отпускат с екологичните мерки, защото става дума за приспособяване към новите предизвикателства има и много разпоредби, които се отнасят до националната помощ. По принцип не се предвижда удължаване на сроковете. Необходима е последователност по отношение на подкрепата за земеделските стопани и другите бенефициери по време на преходния период. Необходимо е да направим усилия за един по-плавен преход. Това може да стане чрез техническа помощ, като е, помогнем на държавите членки да подготвят стратегическите си планове е, своевременно. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Катайнен. Сега първо ще помоля докладчиците в Сянка да вземат е, думата е, в реда, в който обикновенно даваме е, думата на докладчици в Сянка. Първо колегата Алваро. Благодаря. Благодаря ви. Бих искал да подчертая колко важна е работата, извършена от докладчика госпожа Катайнен. Качеството е добро. Говорихме вече на едно от заседанията по тези въпроси. И мисля, че в момента нещата са планирани добре, така както госпожа Катайнин ги изложи. има известна зависимост от по-голямата финансова рамка. Нужна ни е малко повече яснота, за да можем да очертаем финансовата рамка и да продължим плащането плащанията за земеделските стопани. Говорим за ОСП, която все още действа, която ще действа докато се уточни реформата за ОСП. Не бива в никакъв случай реформата на ОСП да става за сметка на земеделските стопани една година като преходен период не е достатъчно дълъг период. Би трябвало да можем да удължим този срок с още една година, така че да се получи и две години, когато е необходимо. Благодаря. Госпожа Агилера, благодаря. Господин председател, благодаря и на госпожа Катайнен за това, че се срещна с нас, обсъдихме много открито въпросите. И сега ще кажа е, няколко неща. Става дума за конкретни бележки. Става дума за ОСП. Едно трябва да е ясно. Не сме съгласни да се отказваме от каквито и да било плащания. Ако те е, се съкратят, комисията ще трябва да се подготви за битка по отношение на бюджета, защото ние ще се борим. И още нещо. Ако се удължи срока за преходните мерки и стане две години, ще имаме повече сигурност. Комисията би трябвало да се подготви и за една такава реакция от наша страна. Да, става дума за стари правила, нови е, пари, но не и за е, плодовете и зеленчуците. Там оперативните програми са ограничени. Така че е, през 2020 година ще се внесат е, предложенията за изменения за оперативните програми ще трябва при всички положения е, да бъдем по-гъвкави. И още нещо, регионите. 108 са организациите в е, регионите при нас. Не бихме могли да се справим толкова лесно. Регионите трябва да подготвят програмите и плановете си за селските райони. Колегата Копеке. Благодаря. Аз ще се съглася с колегите, които говориха преди мен. Благодаря на докладчика госпожа Катайнен. Тъжно е, че се налага да приемаме този регламент и че е, на практика не ни достига една година. Налага се да отхвърлим е, цифрите, които е, поднася комисията. Актуални са нашите цифри. Те бяха потвърдени през последния мандат. Така трябва да се работи. Необходими са и е, определени. Е, изменения, които трябва да се съобразят. Например, екомерките. Три години трите години, които са необходими, бяха съкратени до една година и това не е реалистично. И на практика е възможно някои от програмите в държавите членки да не могат да бъдат реализирани до край и е, те ще трябва да връщат пари. Това е безкрайно нежелателно. Е, трябва да поставим и други въпроси. Е, комисията не поставя въпроса за устойчивостта, но ние трябва да го оставим. Давид има думата. Благодаря. Е, слушах много внимателно госпожа Катайнен и тя каза всичко, което е важно. Някои от колегите вече споменаха това, е, а именно, че е, сроковете от гледна точка на процедурата са нереалистични. От самото начало трябва да приемем срок две години като реалистичен. Колегата Агилар. Благодаря. Благодаря на докладчика и веднага ще кажа, че сме напълно съгласни с всичко казано от госпожа Катайнен промените за виното, за плодовете и зеленчуците на всяка цена трябва да се направят. Госпожа е, Агилар, е, Агилера вече говори за това. Е, трябва да се осигури последователност, непрекъснатост. Реформата трябва да е от полза за земеделските стопани. Те ще прилагат сълскостопанската политика най-малко две години срок. Това е нашето виждане, за да има стабилност за земеделските стопани. И освен това, в текста не бива да се включват цифри по отношение на бюджета, докато комисията не е излязла с конкретни предложения. Естествено, че всичко трябва много бързо да се развие като процедура, но естествено се нуждаем от потенциално споразумение по МФР от преводачите е, постъпи молба да говорим малко по-бавничко. Колегата Кокалис. Благодаря, господин председател. Позволете ми и аз да благодаря на госпожа Катайнен, е, както и на е, всички сътрудници, с които работихме по това досие действително е трудно в рамките на една година да се постигне е, всичко това, което сме набелязали. От друга страна, трябва да кажем, че трябва да използваме времето. Е, да не забравяме Зеления пакт. Зеления пакт е, трябва да бъде включен в новата ОСП. както по отношение на Зеления пакт, амбицията и е, при реформата на ОСП е много висока. Ще трябва да използваме тази една година за активна работа и ако не успеем да продължим, да удължим срока. Благодаря. И така, благодаря. Има и други желаящи да се изкажат. Възможно е да сме позабравили някои. Миналия път се случи това. И сега ще е, прочета списъка на тези, които е, са се записали. Колеги Андрие, колеги Куцмук, Дорфман, Хитвеги, Томаш, Томашик, Сойтрова, Алиева Вели, Адемов, Буда, Де Кастро, Юргил и колеги Лебретон. Le Breton. Gibt's noch има ли а, и други желаещи Колегата Лавачек. Да, добре. Колегата Толери. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Катайнен и на екипа за изключителния дух на сътрудничество. Видяхме го и тук от участниците в работата по това досие. Има някои дребни моменти по предложението на комисията, особено за несигурността за сроковете. Примерно, предложението не ни дава възможност да се продължава програмата за биопроизводството. А те определено имат нужда от минимум две години срок, защото Франция се е ангажирала да финансира подобни програми за пет години и всъщност застъпва и една-две финансови рамки. Така че би трябвало да се разглеждат финансиране и след следващата финансова рамка, за да се гарантират програмите по зеления сделка. Освен това, максималният срок за е, развитие на земеделските райони е твърде ограничителен за, програм... за биопрограмите. Много е, е трудно да се управляват програми от 3 години и други пък от 2 години – а за плодовете и зеленчуците няма никакви разграничения за тях спрямо другите сектори. Би следвало да има по-голямо разграничение по сектори и срока да е по-дълъг от предвидения първоначално. Благодаря. Колегата Каваеш. Muito obrigada. Eu começo por, por sublinhar que. Благодаря. Нека първо изтъкна, че преходните разпоредби са с принципен характер. Много са важни с оглед гарантирането на сигурност за производителите на приемственост в дейността им. Затова преходният период трябва да е за срок от две години. Така ще има повече сигурност. Трябва да има сигурност и стабилност във всяко едно отношение. Най-вече трябва да бъде сигурно, че може да приключат настоящите оперативни програми за плодовете и зеленчуците. При така определения преходен период това не е сигурно. Трябва да помислим също и за това какво е предвидено за ОСП като цяло. Нека ви обърна внимание в случая на програмата Посейдон, програмата за най-отдалечените региони. По нея са предвидени съкръщения на финансирането. Става дума за сравнително малка програма в сравнение с останалите предложения. Много е важно тя да бъде опазена, тъй като тези региони иначе ще се изправят пред огромни структурни затруднения. Колегата Андрю, Искам да обърна внимание за срока от две години, както го направиха и колегите, защото в рамките на многогодишната финансова рамка е важно да видим една по-ясна позиция на комисията по така наречения зелен пакт и финансирането. Това е важно и за прехода. Там трябва да упоменем следното. Първо, има многогодишни мерки. Там трябва да се помисли и за финансирането за периода след 2020. И нещо, което е изключително важно, да се съчета, стиковат различните сектори, срокове, извинете, в отделните сектори и те да бъдат да залегнат в стратегическите планове. Това е много важно за периода на преход. Благодаря. Благодаря, госпожо Катайнен. Благодаря за обстойното изложение за преходните мерки и преходните регламенти. Аз също смятам, че преходният период трябва да е за срок от две години. Нека също опомена, че е необходима гъвкавост. Трябва да има възможност за прехвърляне – на средства от един стълб към друг в рамките на трите стълба. Към момента са възможни такива прехвърляния в размер от 25%. Преходните разпоредби трябва също да предвиждат и възможност за преходни национални помощи. както е предвидено в член 37 на регламента 1308, 1307. Трябва да се продължат също така и плащанията за продължаване. Колегата Дорфман. Благодаря. Съгласен съм с това, което каза госпожа Катайнен. Трябва да направим всичко възможно, за да останат тези регламенти чисто технически такива. Тоест, не бива да се променя нищо по същество в ОСП. В противен случай ще се стигне до политически дебати. Те първо ще отнемат много време, второ ще съвпаднат с дебатите, които се водят по трите ни доклада за ОСП. А що се отнася до продължителността на преходния период, знам, че времето все повече ни притиска. Ако предвидим двугодишен преходен период обаче, то държавите членки няма толкова ентусиазирано да работят по стратегическите си планове. Няма да са толкова бързи, ако знаят, че имат време до 2023 година. Един преходен период е преходен период. Не става дума за запазване на статуквото. Не може да започнат петгодишните програми, не може да започне лидер. Вече се е стигало до подобно положение. Колкото е по-кратък за това преходният период, толкова по-добре. Според мен той трябва да е в рамките на една година. Ако обаче след една година установим, че този период не е бил достатъчен, трябва сравнително небюрократично да можем да предвидим удължаване с една година колегата Хитвич. Искам да изтъкна, че тези преходни разпоредби всъщност удължават срока на действие на настоящите норми в рамките на ОСП. Не бива да се въвеждат нови правила. Има някои положителни елементи в предложението на комисията, като например удължаване на срока на действие на някои видове помощ. Но не бива да следваме логиката от 2014 година. Преходната национална помощ в момента не попада в обхвата на предложението. За нас това е неприемливо, тъй като не може от днес за утре просто да се преустанови предоставянето на такова финансиране. Това може да се отрази неблагоприятно върху засегнатите отрасли. Не можем да приемем предложението на комисията в тази му форма. Към момента се предвижда да не попадат в обхвата му националната преходна помощ. Това не е приемливо за нас. Госпожа Томашич. Благодаря, господин председател. Това е една много важна и сложна тема, тъй като се отнася до 7 регламента. Не можем да приемем продължителност на преходния период до 2021 година. Стратегическите планове няма да могат да бъдат изготвени в рамките на този период. Разплащателните агенции също ще се нуждаят от повече време, за да се подготвят за прилагането на новия регламент. Преходният период трябва според нас да е до 2023 година. Не съм съгласна с предложението по член 1 държавите членки да могат да удължат този период, единствено и само ако има риск поради недостиг на финансиране, да изпълнят ангажиментите си. Европейската комисия може да отхвърли заявление от държава членка. Мисля, че това е в нарушение на принципа на субсидиарност. Член 8, параграф 6. Тук се уреждат преговорите за МФР ще внеса изменения по този член. Благодаря ви, госпожа Шойдрова. Благодаря. Съгласна съм с повечето предложения. Вече бе казано, че не се предвижда преходна национална помощ по време на преходния период. Докладчицата каза, че по време на преходния период ще въжат вече действащите норми обаче – това означава, че преходната национална помощ в размер от до 50% трябва да се предоставя и по време на преходния период. Ако бъде удължен преходният период, то предлагам да има възможност за повече гъвкавост. Що се отнася до продължителността на периода, мисля, че трябва да вземем предвид производителите. Те имат нужда от стабилност. Повечето от тях не знаят към момента дали една година ще им е достатъчна или не. Преди всичко трябва да гарантираме сигурност за производителите. Госпожа Алиева. Вие, господин председател, на първо място бих искала да благодаря на докладчика госпожа Катайнен за добре организираната и усърдна работа, така че навременно да бъде прият прието това законодателство. Също така искам да отбележа и нейните усилия за широк обществен дебат на законодателния пакет с заинтересованите страни. Изключително важно е да се осигури плавен преход със стабилност и сигурност за всички земеделски производители, така че старите правила и новите пари да гарантират една стабилност за развитието на земеделието. Присъединявам се към мнението на колегите за преходната национална помощ по член 37 от регламент 1303, тъй като считаме, че тази помощ е изключително важна за най-уязвимата група земеделски стопани, особено животновъдите с малки семейни ферми. В същото време не трябва да забравяме факта, че тази помощ е неутрална по отношение на бюджета на Европейския съюз. Анализите показват, че предоставянето на преходна национална помощ по никакъв начин не изкривява пазара и не накърнява интересите на останалите земеделски стопани, така че считам, че продължаването е от особена важност. Благодаря ви. Dank, Адемов. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчик госпожа Катайнен за предоставената информация, да ѝ пожелая успех в подготовката на доклада. Но в същото време, както и други колеги, искам да изразя загрижеността си от изключването на преходната национална помощ като инструмент за подкрепа. Преходната национална помощ играе жизнено важна роля за 10 страни от Съюза, включително и за България, защото подкрепя уязвими сектори. Евентуалното спиране на този важен за тези страни инструмент ще доведе до нежелани ефекти, като фалити, отказ от селскостопанска дейност и напускане на селските райони и търсене на други възможности за заетост. Уважаема госпожо докладчик, надявам се да подкрепите предоставените от нас аргументи за преходната национална помощ. Благодаря. Danke, колеги Буда. Благодаря, господин Буда. Благодаря. Съвсем накратко. И аз искам да се спра върху националните, върху преходната национална помощ. Трябва да има възможност тя да бъде предоставена за по-дълъг период от време. Има известно противоречие в случая. Колкото повече средства се инвестират в селското стопанство, толкова по-добре. Това се заявява в предложението от една страна. От друга страна, производителите не могат наистина да бъдат удовлетворени. Трябва да сме съвсем наясно, че тази преходна национална помощ е необходима. Това не са средства от европейския бюджет, а от националните бюджети. Какво общо има комисията с националните бюджети и средствата по тях? Става дума за инструмент, който спада към компетенциите на държавите членки. Господин Декастро, съвсем набързо, господин председател, комплименти за колегата Катайнен. Напълно съм съгласна това, с това, което, съгласен с това, което каза. Наистина докладчиците в Сянка работиха в екип под нейно ръководство. Ако наистина успеем да приемем тези три законодателни акта в рамките на много кратки срокове, то те автоматично ще влязат в сила. Но защо се притеснявате за преходния период? Нека предвидим двете години, които смятат повечето колеги, че са необходими. Ако успеем да проведем всички триалози, да приемем законодателните актове и да се справят и държавите членки в рамките на предвидения преходен период, то актовете ще влязат в сила. Благодаря колегата Юргил. Благодаря, господин председател. По време на новия програмен период доста ще се усложнят нещата. Бе предложен преходен период от две години – поради това. Подкрепяме тази идея. Но Освен това, според Полша, трябва да се предприемат преходни мерки, които да ни дадат възможност за национална помощ, така както е предвидено в регламент 1207. Преходната национална помощ трябва да бъде включена в приложното поле на предложението. Според Полша, предвиденият по член 6 преходен период е прекалено ограничителен. Според Полша, преходните разпоредби за плодовете и зеленчуците трябва да предвидят удължаване на срока на действие на действащите норми до естествения край на програмите. Ако не се предвиди преходен период, то това ще е обезпокоително за организациите на производителите. Вероятно те няма да могат своевременно да изменят съответно програмите си. Колегата Любретон. Благодаря. Изключително е важно да застъпим тази тема за преходния регламент. Това е най-спешният проблем, който трябва да се реши и в интерес на земеделските стопани. Аз не искам да повтарям всичко, което бе казано, има известен консенсус, но искам да повторя три основни момента. Принципите за финансова стабилност трябва да се запазят настоящите разпоредби по време на прехода после трябва да има равнопоставеност, т.е. плодовете и зеленчуците трябва да се третират като всички други, а също да има и разумни срокове. Една година не е реалистично. Според мен трябва да са поне две за да е ясно и на земеделските производители какво точно да очакват. Благодаря. Колегата Хлавачик. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Елси Катайнен за отличната й работа. Благодаря и на нейния прекрасен екип. До сегашните разисквания показаха, че има поне 4 въпроса, по които трябва да се дадат разяснения. Ако получим тези разяснения, то няма да имаме и повод за загриженост и ще можем бързо да продължим напред. Първо става дума за предсказуемостта на бюджет, т.е. за МФР. Вторият въпрос е свързан с продължителността на преходния период, като че колегите са склонни за по-дълъг преходен период. Трябва да има яснота и по отношение на самия преходен период, не само по отношение на мерките и на засегнатите отрасли, но и по отношение на втория стълб – като се вземе предвид най-вече предвидимостта на преходния режим за държавните помощи. По време на миналата реформа свършихме добра работа по този въпрос. Трябва да почерпим от нея. Настоящите норми за държавните помощи ще бъдат в сила само до края на тази година. Госпожа Сандер. Е Благодаря на целия екип на докладчиците и докладчика в е, сянка. Нееднократно сме приемали позиции по многогодишната финансова рамка. Настояваме да има и реформа в резервите за кризисни случаи, да има един е, основен капитал, който да е в размера на 400 милиона и то не от средствата на ОСП, а допълнителни. Също така искам да се обърна и към правната служба и службата на секретарията. Могат ли да ни е, кажат е, така от чисто е, политически и юридически е, съображения, можем ли да включим подобна позиция в е, становището? Благодаря. С това приключихме с кръга от изказвания на колегите. Давам думата на представителя на комисията в рамките най-много на 3 минути. Господин Я. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на докладчицата за много бързите темпове, с които изготвя и ни представи доклада. Запознахме се с него, анализирахме го, готови сме да и съдействаме за всякакви технически проблеми. В рамките на 3 минути ще се спра върху политически по-уместните теми. Първо, МФР и финансирането към момента, в който излязохме с предложението, разполагахме само с предложението на комисията за МФР. Само то е отразено в предложението ни. В момента обаче, в който се договори новата МЕФЕРЕ, предложението ни ще трябва да бъде изменено. Цитираните в него по-настоящем цифри ще бъдат заменени с актуалните стойности по новата МЕФЕРЕ. Съвсем правилно казахте, че отправната ни точка е допускането, че към момента, в който официално бъде прият преходният регламент, ще бъде прията и МФР. Вторият въпрос се отнася до двугодишния преходен период. Нека обсъдим този въпрос към края на процеса, когато имаме повече яснота за евентуалния график по цялостната реформа на ОСП. Ще видим тогава дали би било реалистично да се запази предложението на комисията от една година. Или, вероятно, без да се поставя на карта процеса по реформиране на ОСП, да се предвиди двугодишен период. Финансирането на мерки за екологосъобразност и биологично земеделие по втория стълб – Излязохме с предложението си за този стълб, защото искахме да се запази, колко, запази колкото се може по-голяма част от средствата по новата ОСП за стратегическите планове. Тук трябва да се заложат много амбициозни цели за екологосъобразност и борба срещу климатичните изменения. Затова и не предвиждаме толкова много средства за прилагането на старите правила по отношение на преходния режим за преходните национални помощи, извинете, не са включени те в предложението, тъй като се предполагаше те да се предоставят само до края на 2020 година. Но трябва да има приемственост спрямо регламента за реформата. Ако решите националните преходни помощи да не се предоставят по-дълго по регламента за реформата, то те не би следвало да се прилагат и по този регламент и обратното. Още един въпрос от техническо естество, но много важен въпрос. Някои говориха за държавните помощи. Действително, към момента е в сила режимът за държавните помощи. Той се основава на насоки и на общото изключение. Тази нормативна уредба ще е в сила до края на тази година, до 31 декември 2020. Вече работим с удължаването на срока и на действие до края на 2021 година за да има съответствие и с продължителността на преходния период. Благодаря на представителя на комисията. Думата има накрая госпожа Катайнен. Моля и вие да се вместите в рамките на до 3 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички за отличния принос, който ни помогна в работата Примерно въпроса с вината, зеления пакт, е, зеленчуците, програмите, които се е, провеждат паралелно. Действително времето е твърде ограничено. Трябва да има повече време и за земеделските производители, и за националните власти да се подготвят за преходния период. Претеснително. е доколко те ще успяват да се справят. Не се колебайте, обръщайте се към мен по всякакви теми, които не са изчистени. Проект от доклада ще бъде представен на 17 или 18 февруари и крайния срок е 25 февруари за представяне на изменения. Целта е да гласуваме в комисия Агри в края на април – и да започнем да работим с хърватското е, председателство възможно най-скоро. Äh, äh, Благодаря на колегата Катайнен и на докладчиците в Сянка за тяхната работа, която бе много успешна. Сега минаваме към 14-та точка, последна от нашия дневен ред за днес – Европейската стратегия за горите. Един доклад по собствена инициатива. Ние ще го разгледаме. Той ще бъде разгледан заедно с комисията НВ по правило 57. Докладчик е колегата Сарвама. И сега му давам думата да направи една кратка презентация, примерно за 5 минути. И да видим какви са и предложенията от нашата среща с комисар Тимерманс по тема Стратегия за горите. Чисто информативно, колега Сармама. Благодаря, господин председател. Уважаеми представители на комисията, скъпи колеги, горите и горското дело, целият сектор на горите е, играят една много важна роля в осигуряването на устойчиви е, развитие. Всички залесени области е, възлизат на 43% от територията на Европейския съюз и а, имат отношение към а, 500 милиона граждани. Освен това, много голям процент от горите са частна собственост. Преди 30 години е, е, в Съединените щати имаше е, предизборна кампания за президент и тогава е, лозунга на Бил Клинтън беше най-важна економиката, глупчо. А сега е, тезата би могла да бъде най-важен е климата, глупчо. Така че, е, за да можем да отговорим на тези предизвикателства, трябва да имаме и съответните инструменти и, и добър баланс в сектора. Трябва да си даваме сметка обаче, че в различните части на Европа реалността е различна. Горите са много различни и като структура, като биоразнообразие, и като размер, и като практики за управление. Така че това, което разглеждаме в нашия доклад по собствена инициатива, следва да отразиме на тази е, реалност. Освен това, след изготвянето на стратегията през 2013, горската среда се е променила значително. Горите трябва да се смятат за част от е, решението за постигане на нашите международни ангажименти за нулеви емисии, зеления плак, целите за устойчиво развитие и споразум... Киото, протокола от Киото и е, споразумението от Париж. Много е, политики, свързани с горите, създават една разпокъсана среда на мерките в това отношение, а и политиката за горите е от правомощията на страните членки. Затова Стратегията трябва да бъде много силна и холистична и независима стратегия за след 2020 година. Да има независимо управление на горите, което да отчита многофункционалната им роля, както и социалната и ролята им в социално отношение и екологично такова. Те са и основен компонент в ново формулирания зелен пакт. Нека да кажем ясно, Европейската стратегия за горите не следва да се подчинява на останалите стратегии. Тя трябва да бъде инструмент за координиране на политики – за да може да се създава стикованост и взаимодействие с други сектори, които имат отношение към управление на горите. Тази стратегия трябва също да се свързва и с националните политики за горите в е, страните членки и е, да предоставя опит е, в най-ранните етапи на формулиране на националните стратегии. Освен това, трябва да отчитаме и е, глобалната е, политика в това отношение. Няколко основни проблема се очертават. Колко важна е ОСП, колко важно е финансирането за горско дело и е, проблемите свързани с финансиране на научни изследвания. Проблемите, е, свързани с биоразнообразието в е, горите, трябва да бъдат основен компонент от стратегията. Устойчивия и активно управление на горите е от ключово значение за постигане на целите за климата на Европа. Мерки, смягчаващи последиците от климатичните промени, също трябва да бъдат на, е, на първи план в стратегията. Ясно е, че ролята на горите става все по-важна. Засушавания, горски пожари, това са също явления, с които трябва да се справяме. Цялата верига по създаване на а, стойност а, в горското дело е свързана и с а, създаване на работни места. Кръговата економика в такъв смисъл ще е е необходимо да бъде развивана посредством научна развойна дейност. Замяната на използването на природни и естествени ресурси също ще създаде устойчивост. Търсенето на технологични решения има потенциал да дадем по-голям принос на биоекономиката и на кръговата економика. Необходими са стратегии за горите и то устойчиви. И а, да за... приключа с нещо, което казах в самото начало, преди е, кампанията на Бил Клинтън, която а, гласеше най-важна е економиката, а, си е все още важна – но трябва да а, отчитаме и а, измерения, и социалните измерения, а, а също и екологичните. Просто всички тези три измерения трябва да бъдат в баланс, защото ако пренебрегнем е, кое да е от тях, е, ще е, създадем дисбаланс и няма да можем да отговорим на основните предизвикателства, свързани с промените на климата. Така че е, стратегията е, трябва да ни помага да отглеждаме здрави и устойчиви гори. Те не растат сами без усилия. Благодаря. И така, започваме с докладчиците в сянка. По минута и 30 имате, е, госпожи и господа. Инициативата за новата стратегия е много добра. Много се радвам, че ще работя по нея от много години се интересувам от тази тематика и както господин Сарвама каза, горите са основен компонент в политиката за борба с климатичните промени. И поне по зеления пакт и предвид положението, в което се намираме, следва да предприемем общи мерки. Защото, както каза и докладчикът, има разлики, но а, а, сега а, трябва да работим, а, да противостоим на климатичните промени заедно и то в а, още по-тясно сътрудничество. Румъния а, имаше най-голям дял а, гори след Скандинавия – но сега тя е жертва на много лошо управление на горите и е, всеки, е, е, всяко едно от три отсечени дърва е отсечено незаконно. Милиони кубици дърва изчезват от Румъния това е сериозен проблем за моята страна. Тя губи от порядъка на 1 милиард годишно. Да не говорим за трагедията на биоразнообразието в горите. За това, според мен, с новата стратегия за горите трябва да изпратим ясно послание до страните, които нямат устойчиви планове за управление на горите, че те трябва да ги подобрят, да има ясно класифициране на националните гори и по-добри разпоредби за опазване на горите на европейско ниво. Благодаря, колегата Федерле. Благодаря. А, също искам да поздравя докладчика за отличното изказване, всичко, което исках да кажа, реално се съдържаше в него. Много е важно да има баланс между общностното законодателство и националното такова. И както коментира и колежката от социал-демократите за това какво се случва в Румъния, това е много обезпокоително незаконната дейност в една страна членка следва да бъде разглеждана и на европейско ниво, защото ако позволим такава дейност, биоекономиката няма да може да се развива. А горите ни позволяват да се стремим да бъдем климатично неутрални – да се развиваме по един устойчив начин с оглед бъдещето. Приветствам предстоящите дискусии. Когато говорим тук за климатичните промени, всички говорят, че проблем е климата. Но е примерно горите са тези, които е, поглъщат въглеродният двуокис. Много е важно да има устойчиво и отговорно управление не само на горите, на всички залесени области. Благодаря на Петри и е, пожелавам успех на колегите. Колегата Груденберг. Благодаря, е, госпожа Тепарне Грюненберг. Благодаря ви. Е, ние и в рамките на Зелената седмица установихме различни виждания по отношение на стратегията за 2020 и след нея. Е, ще трябва много добре да анализираме нещата и да потърсим решения на равнище Европейски съюз трябва да запазим нашите гори, трябва да е, запазим. Е, е Карпатите. Е, ето, чухме колко драматично е положението там. В рамките на природа 2000 е, можем да постигнем само 50% от, 15% от необходимата защита и това не е достатъчно. Горското стопанство е, в крайна сметка э, страда в Европа и това не е хубаво. Естествено, само тези гори, които се управляват в крайна сметка от аматьори, така да се каже частно, э, са в добро състояние. Една голяма част от използваните гори отдавна вече са разредени и э, ако не ги оставим да се възстановят, няма да постигнем резултатите които желаем. Трябва да диференцираме, трябва да търсим и в рамките на Зеления пакт е, промяна по отношение на управлението на горското стопанство във връзка с биомасата и биоенергията. Направихме грешки. Изгаряме повече дърва е, е, отколкото можем да засаждаме наново и да възстановяваме горските масиви и по този начин в крайна сметка ще трябва да дефинираме какво значи многофункционално горско стопанство. Е, по биологичен начин ще трябва да регенерираме горските богатства. Благодаря ви. Моля да говорите по-бавно. Колегата Гилари има думата. Благодаря ви. в Европейския парламент и в е, е, и извън Европейския парламент се говори за а, е, стари горски масиви. Ние всички разбираме много добре колко важно е стопанското значение на горите, но и цялостното им значение ще трябва да а, се работи по този въпрос в различните комисии в парламента. Ще трябва естествено да допринесем за по-добро отношение към горско, ките масиви в трети страни. Статуквото трябва да се промени. Ние знаем колко е, застрашени са е, горите в света. Държавите членки е, трябва да изпълнят е, своите задължения по отношение на управлението на горите. И имаме съответната правна рамка е, за защита на горите, една стратегия е, 2020 е изключително важна за бъдещето. Благодаря ви. Колегата Бомбар не е тук и така преминаваме към следващите заявки за изказвания. Е, регламентът е една минута. Колегата Каваеш. Благодаря ви. Горите действително играят много важна роля, е, включително и в селските райони. Те са, така да се каже, стълбът, е, на който се опират селските райони. Те са много важни за населението в тези райони и в никакъв случай не бива да се опустошават и да се унищожават. Е, горите изпълняват много функции е, във връзка с опазването на околната среда. Затова е необходима една всеобхватна стратегия. Те са важни за екосистемите, за защитата, за опазването на климата, на околната среда като цяло екстенсивните методи е, са много важни е, по отношение на е, защитата на горите, на биологичното разнообразие. Е, освен това, горите предлагат много социо-економически предимства. Предлагат е, редица продукти е, с високо качество и допринасят за разнообразието на е, хранителните продукти. Това също трябва да бъде част от нашата нова стратегия. Благодаря ви, госпожа Толери. Благодаря, господин председател. Ние видяхме как изгоря Австралия. Ако трябва да имаме стратегия за горите в Европа, трябва да се борим и за световна такава стратегия. Едно от е, предложенията би било да има система за сертифициране на европейските гори, така че е, по законни пътища да можем да изискваме да е, се настоява за еднакви условия за защита на горите и да не се използват продукти, които причиняват обезлесяване. По отношение на бюджета, в момента той идва главно от ОСП. Много е важно да търсим и други средства, за да можем да допълним бюджета и е, за да развиваме е, горите, трябва да намалим и използването на дърво, дърва. Господин председател, благодаря ви много. Е, благодаря сърдечно и на нашия докладчик е, за добрата основа. Мултифункционалността на е, горите е основен елемент трябва да се погрижим да се увеличат горските площи в Европа, да се унищожават по-малко гори. Това е важен фактор, по който ще трябва да работим много сериозно тук в нашата комисия за селско и горско стопанство. Два милиона а, са при, собствениците на горски площи, които много отговорно управляват а, а, тези площи и горите. А, един кубик е, бетон е, е, тежи 2-3 тона, а произвежда два пъти повече емисии CO2. А при горите един кубик всъщност тежи около 2 тона, но също но, се поглъща CO2 и се неутрализира от, и то много, в много големи количества. Колегата Либретон, горите са много важни в Европа. Те са около 30% от територията на Съюза и е, заемат от, е, и намаляват с 0,4% всяка година. Като си има предвид е, колко са важни те и за промените, е, е, за климатичните промени и за економическото развитие, трябва да си дадем сметка, че те създават от 3 милиона работни места на година. Оратора говори със скорост, която е невъзможна за превод би следвало да използваме в максимална степен това богатство. Горите са много различни от една страна в друга и е много важно да има гъвкавост в нашите мерки, защото горите трябва да си останат в националните правомощия и ние не би следвало да посягаме на тези правомощия под претекста да работим по бъдещата зелена сделка. Колег Адемов. Плюс са нашето зелено богатство и изпълняват важни екологични, социални и економически функции. Те заемат огромна част от територията на Европейския съюз, освояват въглеродни емисии, осигуряват заетост на над 3 милиона европейци. Днес горските екосистеми са изправени пред все по-големи предизвикателства – екстремни суши, горски пожари, наводнения, свлачища. Не само потушаването на горските пожари, но и възстановяването на горите и горските местообитания след пожар отнемат много усилия и време. Справянето с тези предизвикателства изисква устойчиво управление на горите и засилено сътрудничество между държавите членки. Затова аз смятам, че е важно да се стимулира разширяването на горския фонд. Трябва да стимулираме увеличаването на горите, защото без гори няма да има и зелен пакт. Затова пожелавам успешна работа на докладчика Сървама и разчитам на огромния опит, който има Финландия в управлението на горите. Dank, колеги Богович. Колегата Йогович. Приветствам докладчика за основните моменти, които смята да включи в доклада. Благодаря и за много добрата дискусия около кръглата маса. Вчера бяха поканени специалисти а и собственици на горски масиви от цяла Европа. Имаше и словенски участници. Междувременно вече нарасна съзнанието за необходимостта от устойчиво управление на горите. Как точно трябва да се действа в бъдеще? Как е, можем да подобрим опазването на горите? Трябва да продължим с усилията и е, за преодоляване на климатичните промени. Знаем, че гората е част от тези е, усилия. Ние знаем каква е ролята на е, горите за емисиите от СО2 ще трябва да използваме горите и за а, а, използване на енергията. Така че съм съгласен с нашия докладчик. Колегата Юген. Благодаря, господин председател. Както вече бе казано, Горите са национално правомащи и ние би трябвало да запазим това статукво. Но ще трябва да засилим усилията в рамките на стратегията ни за периода след 2020 година. Горите могат да допринесат за устойчиво развитие – Що се отнася до трите основни стълба, ние се нуждаем от балансиран, устойчив подход по отношение на горското богатство. Трябва да използваме разумно горите и най-вече да знаем, че те допринасят за битката, която водим срещу климатичните промени. Ще трябва в рамките на е, не само на стратегията за горите, но и в другите стратегии да отчетем колко важно е, е значението на горите. Е, индустрията би трябвало също да мисли, но аз подчертавам значението на принципа на субсидиарност е, по отношение на горите. Колегата Катайнен. Благодаря. Господин Саврама, подготвя един много важен доклад по собствена инициатива. Говорили сме за него още по време на предишния мандат. Много важни са всички разпоредби във връзка и с селското стопанство, както и с земеползването ЛУЛУ Стратегията за горите ще трябва естествено да има предвид и всички други усилия в споменатите вече правни уредби в други сфери. Економическите, социалните функции на гората, екологичните функции са незаменими, най-вече по отношение на поглъщането на емисии от СО2. Благодаря ви колегата Хойзлинг. И аз трябва да кажа, че само добре стопанисваните гори ще допринасят за опазване на климата. А ние виждаме какво става в горското стопанство през последните години. Има унищожаване на борови гори, на е, смърчове е, в Германия, в Финландия също е, доста гори, горски площи бяха унищожени. Ще трябва да имаме предвид, че поради климатичните промени загубваме около 13% от горските масиви в Германия, най-вече борови гори. И в Европа и имаме така, естествени гори в Карпатите, обаче и те също отмират и се изсичат законно и незаконно ще трябва да създадем нещо като кръгова економика по отношение на горите на национално равнище, така смятат някои. Т.е. от горите дървото отива в мебелната фабрика или в огнищата на хората и в печките. И ето, кръгова економика. Да, в Финландия и в нашата страна, Австрия, горите са изключително важни. 58% от общата площ на Австрия е покрита с гори. Ясно е, че австрийците ще подкрепят всичко във връзка с опазването на горите. Ще трябва да създадем някакви единни стандарти в това отношение. Не бива обаче да превръщаме горите единствено в съоръжение за поклъщане на въглеродни оксиди. Не. Ние знаем, че горите са много важен източник на много продукти, на много енергия. ще трябва да е, ги използваме естествено и по отношение на емисиите от СО2 и на климата, но те същевременно осигуряват и работни места в селските райони, за които ние непрекъснато говорим и смятаме, че трябва да запазим, така че да не напускат хората тези селски райони. Трябва разумен подход. Следващият оратор. Благодаря ви. В Унгария се смята, че не само опазването на горите, но и разширяването, увеличаването на горските площи също трябва да бъде цел. Така че всичко това трябва да се съвместява с залесяването Необходими са естествено е, и всички останали аспекти и функции на горите, за които стана вече е, дума, економически, социални и така нататък. Ще трябва да съгласуваме нещата, да обхванем абсолютно всички е, аспекти и функции. Залесяването в редица държави членки показа, че води до положителни резултати – много важно е естествено да прилагаме точно разпоредбите и така да постигнем и целите. Благодаря ви. Ние в Чешката република имаме горски площи, които представляват 33% от цялата общност, от цялата площ но също времено е, имаше най-вече и е, иголистни е, гори, които бяха засегнати през последния век от редица заболявания по дърветата, както и от големите суши Боровите гори бяха е, силно засегнати е, и имаме е, така и фанатично настроени групи в сред населението, които смятат, че по никакъв начин не бива да се секат дори и болните дървета, но аз смятам, че едно разумно управление на горите естествено предполага и е, експертен подход. Трябва да имаме предвид и ползата на горите за е, селските райони, които могат да спрат е, изселването на населението. В Европа има различни горски масиви. Много малка част от тях са тъй наречените първични гори. Тези горски масиви не могат да бъдат подобрени чрез никакво активно управление. Те трябва да бъдат запазени. Една добра европейска стратегия за горите, според мен, трябва да отчете тези факти. В противен случай няма да е една добра стратегия. Благодаря, колегата Сандер. Euh, Благодаря. И като колегите искам да поставя акцент върху необходимостта стратегията да е европейска, за да можем заедно да разсъждаваме как да извлечем максимална полза за околната среда от горите. Те са от ключово значение за улавяне на въглеродния диоксиди, но също имат и своята економическа ценност. В горския сектор се създават много работни места, а те имат отношение и към благоустройство на териториите. Трябва да мислим за превентивни мерки за опазване на европейските гори, да ги опазваме срещу пожари, но също и срещу паразити. Много ни засягат, примерно, паразити, като това, което на френски звучи с колит. И ние трябва да имаме възможност да се борим. Председателят с това приключихме с изказванията на колегите. Давам думата на заместник генералния директор Димитро от Европейската комисия. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Първо, приветстваме доклада ви по собствена инициатива. В него се изтъкват множеството функции изпълнявани от горите. В доклада се прави обстоен анализ на настоящото положение с европейските горски масиви. Изтъкват се множеството услуги, ползи, които проистичат от горите. Горите са от полза за европейските общества и економики. Това е една от констатациите в доклада. Констатирате също, че в момента горите в Европа са изложени на риск. Към момента приключва втората, втория етап от прилагането на Европейската стратегия за горите. Заинтересованите страни са на мнение, че се нуждаем от нова стратегия. Наскоро бе прието съобщението за Зеления пакт. В него комисията поема ангажимент да разработи нова стратегия за горите, която да обхваща целия горски цикъл както и всички услуги, които предоставят горите. В рамките на новата стратегия ще се заложи рамката за горите и за горското стопанство. Тази рамка ще е в съзвучие с Зеления пакт. В нея ще се отчитат и рисковете за горите. В горите се крият голям потенциал и големи възможности. Те могат да са от голяма полза за Зеления пакт. Една от основните цели по Зеления пакт е поглъщането на въглеродния диоксид, намаляването също така на чистотата и на мащаба на горските пожари. Наскоро бяхме свидетели на опустошителни горски пожари в света. По Зеления пакт следва да се насърчи и економиката. Всички тези цели трябва да се преследват в пълно съзвучие с Европейската стратегия за биологичното разнообразие, която ще бъде приета в края на този месец. Много подробно днес и вчера в парламента бяха обсъдени множеството функции на горите. Тази многофункционалност ще е изключително важна с оглед на приспособяването към климатичните промени, извличането на суровини за биологичната економика, гарантирането на биологичното разнообразие и други. Климатът се променя в световен мащаб. Затова и ще трябва до голяма степен да заложим на новаторството, на знанията, на техническия капацитет и експертния опит в рамките на стратегията за горите. На Зеления пакт има призив за възстановяване на горите, както и за ефикасно залесяване в Европейския съюз. За целта трябва да има устойчиво управление на горите устойчивото управление на съществуващите горски масиви трябва да се запази и активизира с цел предотвратяване на бедствия и приспособяване към измененията в климата. Има опасност много жизнеспособни гори да бъдат унищожени от пожари или от вредители горите ще са акцент и в новата ОСП. Инструментите по ОСП, инструментите за управление на горите са по линия на ОСП. Затова държавите членки в новите стратегически планове трябва да вземат предвид и мерки за горското стопанство. Надяваме се към края на 2020 година да излезем с нова цялостна стратегия. Благодаря на представителя на комисията. Давам отново думата на Петри, за да обобщи дебатите. Благодаря. Благодаря на всички за чудесните ви коментари и за наистина оживените дискусии. Съвсем накратко ще се спра само по някой от коментарите. Госпожа Мюлер Наистина много се радвам, че изтъкнахте множеството функции, изпълнявани от горите. Накрая зададохте един до някъде риторичен въпрос. Попитахте дали сме наясно с научните анализи за количеството емисии на въглероден диоксид по време на горски пожари и когато се изгаря дървен материал, в сравнение с количеството въглероден диоксид, което се поглъща от горите. Наистина трябва да се вслушваме в учените. Съгласен съм и с колегата, който каза, че трябва да опазим горите. Но всъщност въпросът е какво точно имаме предвид с опазване, с защита на горите. Трябва да се запитаме Какви действия всъщност водят до опазване на горите и тяхното биологично разнообразие? До защита на околната среда? Според мен, решението се крие в устойчивото управление на горите. Това ме отвежда до казаното от господин Хойслинг. Напълно е прав той. Нуждаем се от повече и нови методи в Европа, има толкова много действия, които не са били предприяти в не един и два европейски региона. Необходима ни е система за ранно предупреждение. Трябва да се активизира и научно-изследователската дейност. Трябва да се намали броят на горските пожари. Необходими са преди всичко устойчиви, разрастващи се гори в добро състояние. При това под формата на големи масиви, които да поглъщат и съхраняват въглеродния диоксид. А когато се стигне до сеч, то ще трябва да се приложат принципите на кръговата економика. Ще се произвеждат продукти, които всъщност ще водят до съхраняване на въглероден диоксид. Има много възможности за устойчиво управление на горите. Когато то се осъществява щателно, ефикасно, то в него се коренят, според мен, решенията на всички проблеми, на които се натъкваме днес с горите. Господин председател, искате ли да кажа нещо за графика? Проекто докладът ще бъде представен тук в комисията ни или на 18 или на 19 март. Крайният срок за внасяне на изменения е 25 март. Ще гласуваме на 25 или на 26 март. Текстът ще бъде внесен в пленарната зала през месец юни. Благодаря на Петри Сарвама. С това изчерпахме дневния си ред за днес. Благодаря ви. Благодаря най-вече на онези, които останаха до края на заседанието. Ще се видим отново утре в 9 часа, когато ще имаме възможност да разговаряме с новия ни ресорен комисар. Желая ви приятна вечер. Благодаря на преводачите.